Chers collègues, je vous propose de reprendre nos travaux. Уважаеми колеги, предполагам да започнем работа. Иначе отново ще закъснеем по графика. Сега според нашия дневен ред следва точка 15. в рамките на доклада на госпожа Костело става дума за помощ за най-нуждаещите се. Тук ще проведем публично изслушване на тази тема с редица оратори, петима, цели петима, на които много благодаря, че дойдоха при нас да споделят с нас а, своя експертен опит. 5 минути, всеки от тях ще разполага с по 5 минути за да изложи становището си, но преди да им дам думата, ще дам думата на госпожа Костело, за да направи въведение в своя доклад и да изтъкне главните моменти в него. Госпожо, имате думата. Благодаря, госпожо председател и благодаря за възможността за програмата за продоволствена помощ в Европа е важно да кажем, че тя е една от най-съществените. Над 16 милиона души рискуват да живеят в бедност в Европейския съюз. Има 4 милиона бездомни. И има предложение за създаването на нов фонд, който да постави ударението върху социалното включване. Първоначално 2,5 милиарда евро беше предварително обсъждания бюджет. Сега се говори за 2,1 милиарда. В тази дейност Както чухме и от председателя, НПО-тата са особено активни и затова е добре да чуем какви са предложенията и каква е обратната информация по тази а, тема. Затова а, тук най-вече ще слушаме. Зная, че има огромен интерес към темата. Има голям брой НПО-та, които участват в този процес. Има интересни предложения и съжалявам, че не успяхме да намерим възможност да изслушаме всички, които искаха да говорят пред нас. Но все пак и програмата, по която ще работим достатъчно добре, ще отрази приоритетите по предложението за продоволствена помощ, най-вече помощ за децата. Няма днес да приключим с изслушването на НПО-тата. Ще продължим да го правим и по време на предстоящите мисии. Освен това ще чуем и различните организации, каква е тяхната работа в момента, какви предложения се предлагат и от комисията. И всички е, предложения, всички възможности за подобряване на дейността на тази програма са добре дошли. Така че очакваме един откровен обмен на мнения и Искам да благодаря на днешните оратори, както и на различни други групи, които искаха да участват, но по една или друга причина не успяха да го направят. Така че се надявам, че ще имаме възможност и да обсъждаме темите с ораторите след приключване на обмена. Благодаря. А сега позволете да дам думата на Оливие Берт, който е директор на Рестодикар. Okay. Merci, Благодаря, госпожо председател, уважаеми дами и господа, уважаеми представители на европейците, здравейте! Искам първо да ви благодаря преди да а, говоря за продоволствена програма. Благодаря на ви за това, че ни поканихте тук самият господин Барозо, както и комисарят Андор ни посетиха в една хранителна банка. Госпожа Костело също беше там, за да видят лично с очите си как си вършим работата. Старата програма която беше стартирана през 80, 1987 година, беше много добра. Аз от години вече съм ръководител на Les Restos du Coeur и трябва да ви кажа, че редовно успяваме да оказваме помощ с хранителни продукти, т.е. борим се срещу недостига на храни. Преди да имаме програмата, разпределяхме само храни, които постъпваха в нашите складове и хората не можеха да идват редовно, за да се прехранват при нас. Просто имаше штурм когато пристигаха е, хранителните стоки разграб... и се разграбваха се. Нашите доброволци се опитваха да работят с по-малки опашки, с по-справедливо разпределение, но нямаха време да изслушват хората, което е важно. Откакто съществува програмата, нещата се е, промениха 115 милиона менюта се раздават в много страни на света. Освен това организираме културни мероприятия, мероприятия през свободното време, борим се с неграмотността, помагаме в училищата и прочее и прочее. Така помагаме на десетки хиляди хора. Само 45% от хората на които помагаме, не идват повторно, не се връщат при нас, защото а, просто а, животът им потръгва по-добре. А, сега, нашата програма за разпределяне на хранителни средства не е спешна програма, не е аварийна, но все пак 18 милиона хора получават от нас помощ. Предприемаме и мерки за интеграция, за приобщаване, които не се е, осъществяват в рамките на никоя друга програма, защото става въпрос за хора, които понякога не влизат и в статистиките. Това са хора, за които човешкия контакт с нашите доброволци е единствения в живота им. Това е много важно. Средствата, от които се нуждаем, както констатира френската сметна палата би трябвало да бъдат пет пъти повече от това, което получаваме до този момент. Към това се прибавя и човешкото измерение. ако средствата, които ни се предостяват, те са 2,1 милиарда, абсолютно недостатъчно. Ако те не бъдат увеличени, е просто наистина сътрудничеството на нашите доброволци в Европа ще бъде заплашена а, заплашено. Освен това, не забравяйте, че е, има хора, които са крайно бедни, че бедността поражда заболявания, има влияние на климата върху сигурността, върху стабилността в определени региони на света, защото когато се загуби хуманитарното измерение, други структури се възползват от бедността и нищетата на хората. Нещо, което представя европейските институции в много лоша светлина. А представете си тази година, а, за миналата година Европейския съюз все пак получи Нобелова награда за мир. Економическата криза е в своя пик. не би било а, допустим, не е допустимо да разполагаме обаче с толкова малко средства. През 86-та година наш представител беше в Европейския парламент и се опита да убеди депутатите и тогавашния председател на комисията Делор, че оставащите средства, хранителни стоки би трябвало да се разпределят, а не да се унищожават и изхвърлят. Аз говоря много емоционално, но вярвайте ми, е, говоря и с разума си. Кризата ще се изостри още повече, а тя засяга всички държави членки и всички хора в Европа, ако бедността продължава да се шири. Така че от Европейския парламент искаме едно с сърце и рамо да ни помага да приобщаваме а, социално слабите слоеве. Председателката, сега моля останалите оратори да бъдат малко по-кратки, а и ако може да говорят малко по-бавничко, без да забравят за какво става въпрос днес и тук. Ние сме ви помолили да ни помогнете да разпишем в закони това, което ще ни кажете, за да можем да предложим онова, което е нужно на вас и което Европейската комисия би трябвало да приеме. Става въпрос за подпомагане на а, крайно нуждаещите се, на най-нуждаещите се. В а, Комисията по социални въпроси вече ясно заявихме становището си по този врод, а, въпрос. Има само едно блокиращо мълцинство, което не желая да продължи програмата. Те, че програмата така или иначе ще продължи. Но тук е важно да ни кажете каква да бъде новата програма, каква да бъде тя в бъдеще, за да ви служи най-добре. Ето защо ще помоля следващия а, оратор, господин Финтън Ферел, да ни каже какво мисли. Не ни казвайте колко е важна програмата, това го знаем. Кажете ни каква да бъде, а, как да я насочим. С това не отправям критика към Оливие Берг, а просто искам да разговаряме по същество. Финтън Ферел сега директор на Европейската мрежа за борба с безността. Много ви благодаря, госпожо председател. Ние се стремим да осигурим непрекъснато осъществяване на програмата в контекста на предложението на комисията. Ние работим с, много неправителствени организации и с Червения кръст. Натрупали сме значителен опит Първо, приветстваме предложението на комисията. Смятаме, че това предложение трябва да бъде одобрено в вид максимално близък до първоначалния му вид, предложен от комисията. Приветстваме разширяването на обхвата на програмата, така че тя да включва и бездомните лица и деца в бедност ще бъде за нас неприятно да се ослабя предложението на комисията, защото той без това се стреми към най-малкия общ знаменател. Приветстваме засиления подход към социалното приобщаване. Ние внесохме 14 изменения като политическа група, които според нас правят програмата по-ясна и по-силна вече предоставихме тези 14 изменения. Много е важно да се признае, че гладът и продоволствената бедност съществуват във всяка една държава членка на Европейския съюз, дори в най-богатите. И реалността е такава, че в повечето страни положението става все по-лошо. И осново Основно това е отговорност на държавите членки. и Те се занимават с това. Обаче, чрез тази програма, която не струва толкова скъпо, ще се засили повече осъзнаването на проблема. И по този начин Европа ще може да се развива по-добре. Така че много е важно, че чрез тази програма на европейско ниво ще се разпространяват знания и ще се повишава осъзнаването втория аспект на тази програма, че тя е важна като знак на солидарност, сигнал за солидарност. На европейско ниво институциите осъзнават проблемът с глада и продоволствената бедност в държавите членки. По този начин ще се изпрати послание, че поне има някакво осъзнаване на този проблем от страна на европейските институции. Ако това послание не стигне до гражданите, до тях ще стигне друго, съзна... Е, друго послание, извинете, а именно, че сме се откъснали от реалността, че не знаем какво става. Има друг е, също аспект, който е свързан с подхода на благотворителната дейност и социалното приобщаване. В някои страни се смята, че това е отстъпление, че това е нещо като Европа, която ще изпраща колети с храна. Важно е да се покаже, че не това е подхода, а че тази програма осигурява стимули да се извършва много допълнителна работа извън рамките на програмата. Ясно е, че тази дейност може да се извършва по начин, по който се дава достоинство на хората или по начин, по който хората да се чувстват унижени. Мисля, че съдържанието на тази програма е много по-добре свързан с подхода за социално приобщаване и има опит тази програма да бъде обвързана с други стратегии. Трябва да се осъзнае, че това не е стратегия за приобщаване на Европейския съюз, а е стремеж да бъдат включени маргинализираните хора в обхвата на други програми, както и тази програма, но също и в програми, например, по Европейски социален фонд. Също на тази програма прави неща, които Европейски социален фонд няма да може да направи. Ние внесохме 14 много подробни изменения. В момента нямам време да спирам на тях, но ние предоставихме нашите изменения на членовете на вашата парламентарна комисия. И основната ни е цел да засилим и да направим по-ясна програмата и да засилим също партньорския подход, заложен в програмата. Защото според мен ключовия момент тук е принципът на партньорство, който се използва, за да се гарантира това, че се включват най-различни заинтересовани лица в изпълнението на тази програма. И през последните 10 секунди искам да призова парламента да заеме много ясна, двусмислена позиция, да използва своята сила и бих се обърнала най-вече към депутатите от Обединеното кралство и Германия, защото реалността е, че основното блокиращо мълцинство са вашите страни. Затова искам да се обърна към германските и британски депутати да не допуснат техните страни да блокират приемането на тази програма. И искам да кажа, че тази програма е много важна от гледна точка на това да се осъзнае какво се случва и това ако тази програма не бъде прията в сегашния вид, това ще бъде много негативно послание. Благодаря. Сега господин Палечки има думата. Балашчех, извинете, от Унгарската продоволствена асоциация. Thank you. Uh... Благодаря ви. Аз също съм и член на Федерацията на европейските хранителни банки. За това ще говоря от името на европейските хранителни банки. Няма да говоря само за унгарската такава. Защо считаме, че програмата е важна? Имаме 247 хранителни банки в 21 държави. През 2011 година сме раздали почти 430 хиляди тона хранителни продукти. Виждате, че източника на програмата за продоволствена подкрепа в Европа е разпределянето на хранителни продукти с помощта на 31 хиляди благотворителни организации. Смятаме, че продоволствената помощ е мултипликатор. Най-вече, защото оказва материална подкрепа на хората, които в момента имат много голяма нужда от това. В е, Унгария, например, кметовете понякога ни се обаждат разплакани и ни казват, че хората няма какво да ядат, че не могат да си позволят отопление в домовете. И това е в много случаи единствената програма, която може да окаже подкрепа на хората. Продоволствената подкрепа като израз на солидарност е дори още по-важна. Тези 31 хиляди организации и стотици хиляди социални работници, които използват продоволствената подкрепа като инструмент за а, интеграция. Това е инструмент, който не бива да пропускаме. Има множество предложения за под промяна на а, практик, на тази практика, но нека най-напред да ви кажем за какво става дума. Първо се предлага промяна на обемите, намаляване от 3,5 милиарда евро на 2,5 милиарда. Освен това има и други фактори, които ще намалят обемите. Добре е да, в програмата да има и части, които не са свързани с хранителните продукти нови страни се включват в програмата. Така че като цяло ще имаме значително намаление на източниците на хранителни продукти, които можем да разпределяме. Така че за мен е големия въпрос е как можем да кажем на тези хора повече няма да ви помагаме. Това е смисълът на хранителната банка. Трябва да кажем какъв е планът при положение, че ще има значително намаление на средствата. По какъв начин да решим кого ще подпомагаме и кого не? Имаме дълги списъци с чакащи, с организации, които също искат да се включат в програмата. Другият е, е, въпрос е съфинансирането. То трябва да бъде избегнато. Има много национални а, действия, действия на общинско ниво, които също са включени в програмата но те са определено под реалните разходи на програмата. Така че помислете си какво представлява администрацията, включително транспорта на цялата тази, на тези огромни количества хранителни продукти. Тук има много възможности за участие на администрацията и за много доброволци. Някои организации отпаднаха от програмата поради ограничения за финансирането. Така че допълнителни ограничения за съфинансиране според нас не бива да се, да се въвеждат. Това е неправилно. И Парадоксът е, че някои държави може би ще излезат от програмата и това са държавите, които а, са изправени пред най-тежките проблеми. Като човек, който разпределя продоволствената помощ, трябва да ви кажа, че когато се сблъскаме с някое село, в което няма логистика, не могат да се разпределят средствата, хранителните продукти там, ние с удоволствие ще им помогнем и няма да искаме средства за това. Освен това, бихме искали да има различни източници на хранителни продукти. От една страна излишествата са единия източник. Ако този излишък се дарява вместо да се унищожава, това е прекрасно, но не бива да смесваме въпроса с излишъците с всъщност големия въпрос Програмата за предоставяне на храни и като плодове и зеленчуци, която съществува в някои държави, може да бъде един възможен източник, но тя не бива да се възползва от програмата за продоволствена помощ. И накрая, според нас, вземането на решения и намирането на решения а, трябва да става доста експедитивно. 2014 чука на вратата. Ние искаме да ангажираме участващите в програмата НПО-та не само в институционален план, но и чрез техните умения, познания и участие в оперативните дейности по бъдещи програми. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. А сега а, и госпожа Яна Хансворт. Thank you very much. I'm... Благодаря. Аз съм Джана Хейсворт, главен секретар на Еврочалд. Това е европейска организация, която работи с и за младите хора и децата и за добруването на децата. Еврочалт и нейните членове в момента не участват в тази програма и Считаме, че основните партньори за предоставяне на хранителна помощ са организациите, които участват по нея. ние искаме да започнем своите бележки по проекто, проекто регламента на Европейската комисия с две бележки. Първо, тази програма очевидно няма да се справи а, с лишенията в рамките на Европейския съюз. Това е капка в морето. Количествата, които се предлагат и средствата, които се предлагат, са много малко в сравнение с необходимостта. И виждаме, че непрекъснато все по-голям брой деца в Европа а, не си дояждат, не ходят на училище, нямат отопление в дома си и живеят в жестоки лишения. И това става в Европейския съюз в днешно време. Тази програма няма да се справи с тези проблеми. Второто, което искам да кажа е, че дори да се справим с материалните лишения, това не означава, че ще се справим с бедността и социалното изключване. Необходимо е много по-широко обхватен подход, за да предотвратим изпадането в бедност. И така тази програма трябва много внимателно да се вмести в този контекст и трябва да се използва по един изключително интелигентен начин. Имаме малко пари, които ако бъдат използвани интелигентно, могат да представляват катализатор и стимул за действия на национално ниво и по-широки мерки за интеграция. И така, най-напред бихме искали да приветстваме опита да се разшири тази програма и да се премине от продоволствена помощ към материални и други възможности за подкрепа. Това е необходимо разширение на програмата. Естествено, приветстваме подхода да бъде насочен към децата, защото бедността и лишенията в детска възраст не само лишава децата от много неща, но и лишава обществото и економиката от бъдещи пълноценни граждани. Затова искаме програмата да разшири своя обхват, така, щото тя да бъде максимално ефективна. Освен това приветстваме подхода, който обвързва всякакви възможни действия с по-широката проблематика на социалната интеграция и именно в това отношение формулировките според нас в това, в, върват в тази насока. А, Европа 2020 е общата рамка, в която следващата седмица ще направим предложения за борба с бедността сред децата. Основните принципи за преодоляване на бедността в детска възраст ще бъдат формулирани тогава. Това са и показатели за материалните лишения. Много неща обаче предстои да се направят. Трябва много внимателно да формулираме тези текстове и да се учим един от друг, да разширяваме познанията си, за да разберем защо има толкова много бедност и по какъв начин можем да повлияем положително на ситуацията. Благодаря. Благодаря много. Сега давам думата на господин Фрик Спиневайн. Е, Директор на Европейската федерация на националните организации за работа с бездомните. Заповядайте, имате 5 минути. Благодаря, господин, госпожо председател. Аз работя в Янса, която е организацията, която предоставя подслон на бездомните в Европа. Най-напред искам да благодаря на председателя и на докладчиците за това, че имаме възможност да участваме в това толкова важно изслушване. Освен това, смятам, че е полезно да има представители на по-големите организации, които в момента работят по съществуващите програми. Организации като Червения кръст, Каритас и други, които биха могли да бъдат използвани а, в хода на вашите обсъждания. Освен това, приветстваме предложението на Европейската комисия. Смятаме, че Европейския парламент трябва да подкрепи това предложение а, на Европейската комисия. Искрено подкрепяме а, това, че в центъра на вниманието е изключителната бедност на най-уязвимите слоеве от населението. Бихме искали да се включи материална помощ за бездомните и за децата, които живеят в лишения. Смятаме, че е изключително навременно това да помислим за бездомните, както и за бедността сред децата. Защото бездомните и онези, които не си дояждат, са хората, чието проблеми трябва да бъдат решени спешно. В много държави членки тези рискове се увеличават в резултат на кризата, но и в резултат на неефективната политика, защото често пъти кризата е оправдание за всички всичко. Има едно увеличение от около 25% годишно на тези а, е, категории хора. Такъв е случая в Гърция, например. А, е, бездомните сред младите се увеличават и а, е, това върви ръка за ръка с безработицата и изключването. Борбата с безработицата е един от основните моменти в борбата с бедността през последните 10 години и е един от основните аспекти на Европейската платформа за борба с бедността. Искаме да призовем за прагматизъм. Искаме целите и задачите на програмата да бъдат реалистични. 2,5 милиарда евро ще бъдат отделени за тази програма, но тези средства едва ли ще се увеличават. Както чухме, вероятно предложението за бюджет, ако се запази такова каквото е в момента, означава, че всеки бездомен ще получи по 3 евро годишно, което е нищо. Тъй, че трябва да помислим за нови възможности, за нови фондове, но едва ли това е много реалистично. За да постигнем целите на Европа 2020, 20 милиона европейци трябва да бъдат извадени от бедността. И това изисква добре структурирани действия всички ние трябва да направим необходимото, за да използваме възможностите. Не трябва рисковете да бъдат за сметка на най-уязвимите категории от населението. Мисля, че имаме основания да бъдем оптимисти. На ниво съвет има достатъчно подкрепа за предложението на комисията така че там то няма да бъде блокирано. Считаме, че драстични предложения в предложението на комисията, които могат да бъдат направени в парламента обаче, ще доведат до сериозни промени. Знаем, че в парламента демокрацията е в действие, но нека обсъждането на тези въпроси, на този фонд да не бъде използвано за други цели. Нека да бъдем прагматици. Освен това сме наясно, че има ограничения в ролята и фокуса на програмата. Не бива да има припокриване с Европейския социален фонд. фонд трябва да се търсят най-добрите възможности за използване на средствата, да се избягват правните осложнения и при всички тези ограничения се надяваме, че Европейската комисия ще създаде едно балансирано предложение за продоволствена помощ. Там би трябвало трябвало да се включва необходимото разширяване на програмата, без обаче това да повлияе на фокуса на продоволствената програма. Считаме, че има възможности за подобрение в предложението че могат да бъдат ангажирани и други действащи лица, но не бива да създаваме прекомерна бюрокрация, което струва и доста скъпо. Освен това, считаме, че Европейската комисия може да подпомогне държавите членки при разходването на тези средства. Това трябва да бъде максимално ефективно и на базата на научните доказателства за това как да се намали бедността, как да се намали бедността на децата и да се окаже продоволство на помощ. Благодаря. Благодаря ви. Искам да благодаря на петимата експерти и, както вече казах в началото на дебата, Комисията по заетост и социална дейност е абсолютно на ваша страна. Не е необходимо да се чака гласуването, за да ви убедим, че ние подкрепяме този фонд, че ние подкрепяме а, фонда, за който а, става дума в момента. Въпросът е какво можем да направим. И мисля, че е малко трудно да а, участваме. Тоест, или можем да направим това, което искаме и да подкрепим програмата, или да вземем предвид и предложението на комисията и по-широкия контекст, в който е направено това предложение. Мисля, че това ще бъде именно и един от въпросите, които ще обсъдим в хода на дебата. Финансирането на фонда се предлага да бъде, да бъде напълно изключено от Европейския социален фонд, нещо, което те първо предстои да се обсъжда. Но ние сме убедени, че бюджета за този фонд трябва да се увеличи. От друга страна, идеята отново да се върнем на финансиране по линия на а, общата сълскостопанска политика ОСП ще затрудни преговорите, въпреки че всичко това е важно. Така че сега откривам дебата. Никой все още не е поискал думата. Господин Ори, Веднага обаче го направи и след това господин Серка. Така че виждам желаящи да се изказват господин Ори първо. Благодаря. Искам да ви благодаря наистина от все сърце за това, че дойдохте да разговаряте с нашата комисия. Ако съм ви разбрал правилно, имате известни резерви по отношение на решението, което се предлага от нас и което е по посока на частично финансиране или пък на цялостно финансиране от страна на Европейския социален фонд. Ако това сте искали да кажете, аз съм съгласен с вашите резерви, защото ние не веднъж сме изразявали своята загриженост за това, че се изчерпани средствата по Европейския социален фонд, а продължава да има потребност от финансиране на такива програми като вашата. Чете, е, четейки становищата на онези, които работят по този въпрос, те също не смятат, че финансирането трябва да се осъществява както до сега не разбирам проблемите във връзка с селско-стопанските интервенционни средства, но мисля, че интервенционни инструменти, но мисля, че трябва да се опитаме да направим най- най-доброто. може би трябва да направим връзка по-добра между продоволствената помощ и интервенционните инструменти за а, селското стопанско. Сега обаче продоволствената криза не бива да се а, смесва с помощта за крайно нуждаещите се лица. Ето защо трябва да разгледаме нещата задълбочено, но най-важното е и да насточим вниманието на обществеността към тези проблеми. Наистина много ви благодаря, че сте тук. Благодаря. Сега господин Феркеш и после Мариан Акен. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да се възползвам от възможността да благодаря на нашите гости, не само за това, че да са тук днес, а за работата, която вършат ежедневно в Европа и които показват, че е, е, човещината в Европа все още не се е загубила, а солидарността е ценност, която е много важна, особено в времена на криза. Трябва да има ясна разграничителна черта между варварство и е, подпомагане. И трябва да, е, всеки трябва да знае точно от коя страна е. Съгласен съм с загрижеността, която споделяте тук. Наистина сме изправени пред много а, въпросителни. Ние, а, депутатите от а, социалистическата политическа група, във всички случаи подкрепяме вашата дейност. Да, през последните години имаше трудности, имаше много хора, които като че ли искаха да разрушат Европа и смятаха, че делото на давещите се е дело на самите давещи се. Но сега е дошъл моментът да работим по документа на комисията, а ние имаме доклад по собствена инициатива, в който можем да обхванем всички варианти. Социалистическата политическа група възнамерява да подходи изключително прагматично, защото, както знаете, не по-зле от мен, хората наистина са зависими от този фонд и на тях теория не им помага, те искат да ядат. Благодаря. Госпожа Корнисен. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на нашите оратори. Извинете, че закъснях и пропуснах първото изказване. Но аз вече говорих с един от вашите колеги преди две седмици имах среща с него, така че съм запозната с вашата работа. Искам да направя някои бележки да задам един-два въпроса. Вие говорихте за достоинство и за независимостта на отделната личност и колко е важно това. Също така. И а, е, тук се говореше за малки суми, но използвани, изразходвани разумно дали не бихте могли да бъдете малко по-конкретна в това, което казвате и да обвършете това, което казвате с средствата от фондовете, за които говорихме тук. И последният оратор говореше за това, че държавите членки трябва да постигнат повече. Това е ясно. Аз мисля, че трябва да покажем, че Европейският съюз носи реална полза тук. Аз прочетох много мотивирани становища на Камерата на представителите в обиди в извинете, Камерата на общините в Обединеното кралство. Но ако прочетете тези становища, ви ще видите, че трябва да се действа много внимателно. И ние тук водим едно разискване помежду ни, и едно голямо мнозинство от хората тук подкрепя този фонд и разбира се, има едно блокиращо мълцинство. Ние трябва да можем да изтъкваме доводи на европейско ниво, на емоционално ниво и както ни каза колегата от Унгай, хората трябва или да ядат, или да използват тези пари, за да отопляват жилищата си. Те са изправени пред такъв избор. И иска да ви попитам дали не бихте могли да обвържете това, което казвате, към по да ги обвържете тези неща с по-конкретни неща. Сега госпожа Корнелис, на след това Кариматели. Благодаря на ораторите за информацията и за техните мнения. Наистина съм съгласна с тези, които смятат, че трябва да бъдат по-структурирани мерките срещу бедността. За мен е наистина ужасяващо това, че много от економическите политики водят до това, че хората стават по-бедни. И че в момента ни създаваме един много малък фонд, който ще предоставя храна и обувки. И ситуацията е такава каквато е. Uh, И разбира се, трябва да гарантираме това, че този фонд да започне да работи пълноценно от 1 януари 2014. Според мен това означава, че ние трябва много радикално да променим този фонд, защото трябва да постигнем компромис с съвета. В момента няма фонд, защото съветът е против им блокиращо мълцинство. Ние не знаем доколко голямо е то, но така или иначе то е достатъчно голямо. Смятам, че трябва да разгледаме допустимостта на предоставянето на средства. Както посочиха много от ораторите, остават много малко средства за продоволствените банки и за нуждаещите се хора. Затова смятам, че трябва да направим този фонд максимално достъпен за най-бедните страни. Може би господин Фарел ще каже какво мисли за използването. Какво смята за използването на материалния недостиг или материалните лишения като основа за допустимост за получаване на средства от фонда. Защото, може би, ако ви сте безработен, би трябвало да получавате продоволствена помощ. Също така трябва да мислим за принципа на субсидиарност. Един колега от Национален парламент в Нидерландия каза, че по същото време там се води дебат и министър от правителството каза, че трябва да се вземе конструктивна позиция. Нидерландия трябва да излезе от блокиращо мълцинство, но за целта е необходимо да има един преходен фонд, който да може да се използва и през преходния 7 годишен период трябва да може да се премине към ситуация която от този фонд няма да има нужда. Въпросът ми е към Унгарската продоволствена банка и към Рестодокю. Какво ще промени фонда? Разбирам, че ви иска този фонд да действа безсрочно, но ако единственият начин да спасим фонда за момента, какви ще са механизмите, финансиращите механизми, организационните възможности, компютри, каквото и да било, за да можете да бъдете независими от Европейската производствена помощ след 7 години. И също така, за да подпомогна нашето обсъждане, искам да попитам какво ще се случи, ако съветът наистина блокира решението и фондът спре да работи от 1 януари 2014 година. Карина Мадели и следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Искам първо да благодаря на а, представителите на организациите, които дойдоха тук. Радостна съм, че успяваме да се мобилизираме, да спасим онова, което все още може да се е, спаси от продоволствената банка и фонда за нея. Вие имате право, че нашата комисия разглежда като приоритет борбата срещу бедността и социалната изолиза, изолация държавите членки като че ли все още не са осъзнали, че трябва да превърнат в свой и че трябва също да превърнат този въпрос в свой приоритет. Щастлива съм, че се предлага един нов фонд в тази област. Разбира се, правилно е това, че той не е достатъчен, тъй като подходът не е към структурните причини, пораждащи безността. А вече няколко пъти а, подчертаваме, че до 2020 година възнамер... се стремим да намалим броя на бедните хора с 20 ми... милиона. Смятам, че разширяването на приложното поле за фонда е положителна стъпка. Радвам се и за това, че се отдава приоритет на бездомните хора. Аз съм автор на Европейска стратегия за бездомните, но това е капка в морето. Такива програми трябва да се съпровождат от още и още мерки. От две години постоянно Напомняме на комисията, че е крайно време да се разработи стратегия за бездомните хора, за да могат държавите членки да получат пътна карта в това отношение. Разбира се, че продоволствието трябва да остане приоритет. Това е ежедневна насъщна потребност. Хранителните банки спасяват човешки животи. Не бива да забравяме това. Днес сме свидетели на липсата на а, излишни хранителни продукти, така, на излишъци от хранителни продукти. Европейския съюз трябва да изиграе своята роля като регулатор на цените на хранителните продукти, а нашата комисия трябва непременно да а, потикне Комисията по селско стопанство да се погрижи да не нарастват взриво образно цените на храните. Трябва да има нови програми, децентрализирани. Ето, имам предвид една френска програма, има регионални програми, които са и социални, и екологични. С други думи, хранителните банки се свързват с местната, местното селско стопанство и с помощта на доброволци се осигурява достъп на крайно нуждаещите се до здравословна храна, постоянен достъп до плодове и зеленчуци. Освен това, тази храна, понеже е здравословна, се отразява добре и на здравето им. Е... Le développement notamment de l'agriculture paysanne. А, тук играе роля, разбира се, развитието на местното селско стопанство, което непременно трябва да се насърчава. Това е и целта на новите програми за местно развитие, за да станат наистина възможни мерките за социална интеграция от една страна, но от друга страна да се развива такова местно селско стопанство, което да може да подпомага тези мерки. Господин Фарел каза, че трябва много да внимаваме да не заговорим за благотворителност. Да, аз съм съгласна с него тук. Няма място за никаква благотворителност. Човешката солидарност е нещо много, много повече. Правото на достоен живот е основно право на европейците. Както и вие казахте, госпожо председател, преди малко, това, от което се нуждаем, е специализиран фонд, а не някакви части от Европейския социален фонд. На пръв поглед бих казала следното. Не смятам, че този нов тон, фонд трябва да се разпределя сухо, да кажем 10% за бездомните, 15% за храни и така нататък. В никакъв случай. Този фонд не бива е, да е, се разбива по пера. И последно за съфинансирането. И с това приключвам. Примерно в Франция говорят за 15%, в Гърция 5% и понеже става въпрос за се финансиране, понеже сме във време на необходимост от економии, много държави членки няма да приемат този приоритет. Така че помощта трябва да отива направо в организациите, които се занимават с нея. Сега големият препани камък са преговорите за бюджета на този бъдещ фонд. Ако фондът не бъде не само запазен, но и увеличен, ще бъдем принудени да поведем истинска борба. Ще трябва да присъстваме твърдо като парламент. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожа Шройдер. Аз искам да задам един съвсем кратък въпрос на нашите експерти. Фондът във вида, в който съществуваше до сега, имаше свой твърд бюджет, но не всички държави членки участват в него. А, стана традиция, коя страна ще, кои страни участват. Освен това има и помощи под формата на селско-стопански продукти. Това е от една страна. А новият фонд е устроен така, че всички държави членки ще трябва да имат програма, включително и богати държави членки, като Германия и Великобритания, които обаче са вътрешно много сериозно разделени на бедни и богати. Ако тези две държави участват в фонда, както се пре, е, предвижда. За останалите няма да остане нищо. Предвижда се такава конструкция, в която всяка държава да участва, още повече, че се иска по-високо съфинансиране в сравнение с ЕСФ. Какво означава това? Ще има преразпределяне от фонда за страните, които са, го използ... са били негови бенефициенти до сега към страните, в които до момента е имало същите проблеми, но те са били решавани на местно ниво, чрез местни инициативи, чрез местни финанси или регионални финанси, но сега изведнъж е възможно те да получат европейски пари. Така е логично. Как смятате, че може да се реши този проблем? Лично аз се отнасям с големи резерви към съзнаването на този фонд, защото той е плод на Европейския социален фонд. Т.е. тези 20%, за които толкова много се борихме, ще отидат в някакъв фонд и ще се харчат за неща, които до този момент на много места са били финансирани на национално ниво като по този начин заместват национални благотворителни системи или е, спомагателни системи. И страните, които до сега са имали нужда и са получали пари по фонда, ще получават по-малко пари. Не само защото фонда е намален, а защото неговите, негови бенефициенти ще се явят повече страни. И а, ние седнахме и изчислихме, например, че само Германия ще получи 50 милиона годишно, Великобритания около 38 милиона годишно. Тоест това ще е в ущърп на други държави. В сравнение с а, това, като и се има предвид, че в средносрочната финансова рамка също има а, съкръщения. Едит Пауер. Köszönöm szépen, elnök asszony. Eredetileg azt akartam megkérdezni, hogy hogyan is működik az... Благодаря, госпожо председател. Исках да попитам следното. Как функционират продоволствените банки? Това е въпросът, който исках да задам първоначално, междувременно се поосведомих по въпроса така че съм вече по-добре запозната с ролята на тези банки. А сега въпросът ми е, е коя част от програмата може да е полезна за тези банки. Има продоволствена помощ, но как минава тя от ръка на ръка? И последен, трети въпрос на вашата интернет страница. Видях, че вие сте сдружение. И искам да попитам как успявате да се справяте с, с доброволци? Каква е правната форма, в която съществувате вие като организация? Председателката, благодаря. Имате ли други въпроси? Да, но бих искала да помоля, ако имам възможност, края Имате ли конкретен въпрос, който искат да зададете на нашите гости във връзка с вашия доклад? Благодаря ви, госпожо председател. Аз бих искал да благодаря на нашите гости за техните изказвания. Въпросите, които имам, са свързани като цяло с административните аспекти на предложението и с нетърпение очаквам и измененията и предложенията ви за подобряване на програмата. Мисля, че една от сферите, за които говорихте във връзка с управлението на програмата, е нещо, по което бих искала да чуя вашите възгледи, най-вече, що се отнася до управлението на програмата сега. Знам, че Европейската комисия е извършила работа в посока упростяване и много от предложеното ще успокои опасенията на хората във връзка с бюрокрацията. Тук се говореше за тези опасения. Искам да ви попитам дали сте се запознали с този аспект и дали смятате, дали смятате, че може да подкрепите позицията на комисията. Също така отбелязах, че всеки от ораторите заяви, че те са много загрижени за това дали програмата ще продължи. Един друг въпрос, който искам да ви задам, е свързан с разширяването на обхвата на програмата. Дали тя трябва да се занимава с други аспекти на материалните лишения. И Последният въпрос е свързан с съфинансирането на предприемните мерки и целевите показатели в програмата за хранителна помощ, подпомагане на бездомни и деца. Председателката, благодаря ви. Няма да обобщам въпросите, защото съм сигурна, че вие сте ги чули съвсем добре. За мен е важно, че има ограничения в предложението на комисията и виждам два основни риска. Първо, да започнем да говорим за фонд и съфинансиране и по този начин ще бъде много трудно да изпълним целите заложени в идеята за създаване на продоволствена банка. Искам да ви помоля да отчетете правните ограничения. Какви промени смятате, че трябва да се внесат в предложението на комисията, така че да се отчетат правните ограничения, но същевременно и да може да се продължава с програмата? Вторият аспект е разширяването на обхвата, нямате ли опасения, че може да изгубим същината? Нямате ли опасения, че възможността ви да действате ще бъде подкопана? Може би комисията иска думата, доколкото виждам. Да, комисията иска думата. Да, комисията ще се изкаже, когато обсъждаме доклад на госпожа Костело. Предпочитам да дам думата на нашите гости. Разбирам, че ситуацията е сложна, тъй като бяха зададени много въпроси. И ще дам по 5 минути на всеки отново. Предлагам да започнем в обратния ред. той е да започнем с господин Феликс Пиневайн Благодаря, ще се постарая да съм кратък. Въпросът за това дали програмата трябва да бъде повече насочена към по-бедните, а не към по-богатите страни, е един много сложен въпрос. От наша гледна точка е трудно да отговоря на този въпрос. Да, и преди и другите оратори казаха, че въпросът с бездомните е един сериозен проблем във всички европейски страни. Така че ако вие средоточите върху бездомните и проблема с бездомните, то по този начин може да преодолеете проблемът с неефективното разходване на пари, тъй като вие ще се насочите към най-нуждаещите се, към една от най-нуждаещите се групи. За разширяването на обхвата, аз вече казах, че ние смятаме, че е добре да има разширяване на обхвата, не прекомерно амбициозно, но ограничено, реално съществимо разширяване на обхвата. Разбира се, че това разширяване ще бъде за сметка на това, което преди беше възможно в рамките на продоволствената помощ, но това разширяване ще може да създаде повече воля и желание в държавите членки да възприемат подобни програми. Затова според мен предложеното разширяване на обхвата има стратегическо значение. Имаше доста въпроси за практическата осъществимост на предложението, дали ще бъде реално то да бъде приложена практика тъй като се обхващат нови сфери, като детската бедност и бездомните. Мисля си, че е възможно това да се осъществи на практика, но разбира се, трябва да прилагаме творчески подход. Например, моята организация вече предлага да се финансират а, възможности за започване на нов независим живот, защото когато на бездомните хора им се предложи жилище, Оказва се, че те просто нямат най-елементарни неща, за да могат да живеят. Например, те нямат тенджери за готвене, нямат перилни препарати, нямат дори основни мебели. В някои страни има натрупан опит и се прилага практика да се предлага един такъв пакет от най-елементарни неща, които позволяват на бездомните да започнат независим живот в жилище, което им се предоставя. И разбира се, това е свързано с социалната економика, социалните работни места, социалното рециклиране и други. Така че ако вие вземете ако вземете част от финансирането за подпомагане на бездомни, вие може да имате 25 милиона евро и вие може да подпомогнете една голяма част от бездомните, за да могат те да започнат да живеят в жилища, а не в приюти за бездомни и да могат да разполагат с елементарни мебели, стенджери за готвене и най-елементарни неща. Разбира се, с много ограничени финансови средства може да се постигне нещо много значително, много сериозно в областта на подпомагането на бездомните хора. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега е го госпожа Яна Хейнсворс. Благодаря ви. Бих искала да изтъкна три аспекта, свързани с управлението на програмата, но първо ще се отнася до разширяването на обхвата на програмата, така че тя не се свежда само до продоволствената помощ. Смятам, че приоритета при преодоляването на детската бедност е свързан с непосредствените потребности на децата, но също така е важно да се разкъса омагиосания кръг на бедността в Европейския съюз. Затова смятам, че програмата трябва да се средоточа не само върху предоставянето на храна, но също така върху здравословното хранене и дългосрочното приобщаване, социалното приобщаване. Имаше въпрос за това как най-интелигентно да използваме този фонд и как той може да допринася за утвърждаването на човешкото достоинство, а не като някаква благотворителна дейност, а по-скоро като средство за подпомагане. Сегашното предложение на Европейската комисия много ясно заявява, че това е една допълваща програма, която цели утвърждаване на човешките права, достоинството, включително и детските, правата на детето, извинете, и този фонд се използва допълнение към други мерки, целящи дългосрочна стратегия за излизане от бедността. И що се отнася до използването на показателите за материални лишения и за домакинства с безработни членове на семейството, има вече е извършена много сериозна дейност в сферата на материалните лишения децата. Нови показатели се разработват и ни ги следи много внимателно. Те, разбира се, ще бъдат полезни при подготвянето на проекто регламента и дейността на фонда. Благодаря ви. Може би бих могъл да отговоря на въпроса за продоволствената банка при използването на средствата от фонда. Продоволствените банки на различни организации се занимават с събирането и разпределението на храна, която е дарена. Има около 500 организации само в Унгария, които благодарение на нас получават храна, която те в последствие използват в своята социална дейност. Igyekszünk ezzel az élelmiszer forrással minél több szervezetet és rajtuk keresztül minél több ние като неправителствена организация се занимаваме с събиране на храна и разпределяме тази храна също така имаме и други източници. В хранителните банки използваме друг важен източник. Това са излишъци от различните сегменти в веригата за доставки на храна. Все още има много голям потенциал при преобразуването на тези излишъци от храна, хранителни продукти в продоволствена помощ. По-настоящем в Европа се още всяка година милиони тона храна не се консумират, а те могат да бъдат насочвани като продоволствена помощ към нуждаещите се. Затова е важно да се търсят нови източници за подобни излишъци. Какво може да се направи и къде Европейския съюз може да помогне? Първо, ние трябва да разберем къде се генерират тези излишъци. Ние имаме много приблизителни изчисления но по-точните данни ще покажат къде са големите излишъци и къде има потенциал за пренасочване на храна за социални цели. Трябва да има по-силно сътрудничество между хранително-вкусовата промишленост, различните оператори по веригата за доставки на храни, органите за обществено управление, неправителствените организации. Има много малко малки по мащаб проекти в Европа, които могат да бъдат помогнати, но проблемът е, че за тях не се знае много. Затова трябва да се разпространява информация, за да могат те да получат могат тези малки организации да получат помощ. Също така в много страни от Европа даренията на излишците храна подлежат на облагане с ДДС. Така че фирмите предпочитат просто да изхвърлят тази храна, защото за тях е по-изгодно да унищожат тези храни, вместо да ги дарят за благотворителни цели. Така че трябва да се извърши много дейност в тази сфера и накрая мисля, че повишаването на, информ... на информираността по този въпрос е нещо, което е много важно. За това бихме приветствали идеята за Европейска година срещу пиленето на храна. Мисля, че могат да бъдат започнати различни проекти, за да се потърсят възможности да бъдат подпомогнати хората, които имат нужда от хранителна помощ. Като европейци ни използваме подхода как хората се ползват от тази програма, нека хората предоставят тази програма но разбира се важни хората, които управляват тази си програма и те имат конкретна информация. Важно е те да имат конкретна информация. Ние имаме много отговори на вашите въпроси и ако вие имате някакви съмнения или искате нещо попитате, срещнете се организациите, които представлявам аз. Ние ще отговорим на вашите въпроси. И ако ви в парламента искате да има по-голям бюджет, това е прекрасно. Този бюджет може да се използва. Но дали може да го направите? Всичко зависи от вас. По въпроса за правния акт, аз мисля, че правната рамка е доста ясна. Но не знам дали този правен акт трябва да бъде в рамките на Европейския социален фонд, защото не искаме да стигнем до всички хора, до млади хора, не искаме да предоставим помощ. Възможно ли е това да се направи в е, контекста на регламента за Европейски социален фонд? Лично аз се съмнявам. Така че ако нямате отделен правен акт, вие рискувате изобщо да не постигнете нищо. Тук беше казано, за това, че можем да заделям всяка година 20% за борба с социалното изключване, то това ще доведе до много лоши последици, защото ще става дума за някакви допълнителни пари в рамките на Европейския социален фонд, а ние имаме нужда от една отделна програма. И това трябва да е ясно. Сега за интелигентното използване на този фонд. Ние виждаме този фонд като възможност за контакт с нуждаещите се хора, така че те да могат да получат достъп към други услуги, схеми за подпомагане на дохода. И за нас това е интелигентното използване на фонда. Не просто да се раздава храна, дори и продоволствените банки не раздават просто храна. Въпросът е хората да бъдат приобщени към процеса на социална интеграция. И има много примери и аз мога много време и имам нужда от много време да ви разкажа всички тези примери. Освен това, прочетохме становищата на Камерата на лордовете и на Бундестага. Всичко се свежда до принципа на субсидиарността. Но тук става дума за това, че ви няма да решите изцяло проблема с гладуването в европейските страни чрез пари. Става дума за принос към това да се покаже солидарност с този подход. И също така за мен е много важно всички страни да бъдат обхванати, защото ние искаме да знаем защо има глад в страните, какви са причините, какво може да се направи с схемите за гарантиране минимален доход. И в някои страни дори и те означават, че хората ще гладуват. И какво може да направи Европа, за един по-системен подход. Затова и искаме всяка една страна да се изправи лице в лице с реалността и всяка страна да научава какво правят другите страни. Нито една страна не е идеална. Затова, когато страните учат, се учат една от друга, ще бъдат намерени интелигентни начини за преодоляване на проблем. И това, което вие казахте, беше много интересно, че трябва да се излезе от ситуацията на зависимост от тези средства. Но ако ние не действаме интелигентно, всяка страна ще бъде още по-зависима след 5 години. Затова трябва да работим заедно и да помислим какво трябва да се направи, за да няма тази зависимост, да няма нужда от такава програма след известно време. Тоест, с тази малка инвестиция ние не трябва да освобождаваме държавите членки от отговорност, а трябва всички в Европа да работим в една посока. По въпроса за блокиращото мълцинство. Реалността е такава, че ние не знаем какво става на преговорите, защото това са преговори. Но, разбира се, ако Обединеното кралство и Германия блокират, то тогава вече има много голямо блокиращо мълцинство. Но ако една от тези две страни не блокира, и аз мисля, че в Германия спорът беше за това, че вече сме прилагали подобна практика и тя се доказа като неуспешна. Да. Ние бихме искали да няма такива проблеми, но има търсене на услугите, които се предоставят продоволствените банки. Както каза колегата от Испания, нека да сме по-прагматични е за административното управление. Тук се казваше за това, че е необходимо да има по-стратегическо управление, как да се вгради повече обучение, научаване при изпълнението на тази програма. И организациите които работят по проблемите на социалната изолация, винаги получават искане да предоставят допълнително финансиране. Нещо, което е доста сложно за нас. Всяка година, за да бъдем независими, ние трябва да предоставяме все повече и повече средства. Така че не става въпрос за чисто технически подробности, но има експертни групи, които знаят много добре как да работи добре един подобен фонд и те могат да предложат решения. Благодаря ви. Oui, encore. А, дайте, дайте. Разбира се, че е трудно за 5 минути да се отговори на всички въпроси. Но що се отнася до съвместимостта? Разбрахме, че сме, така да се каже, вече извън а, ОСП. Докато обаче има излишъци в рамките на ОСП, макар че не са толкова много, колкото бяха преди, вероятно ще е най-разумно тези излишъци да отиват в фонда за крайно нуждаещи се. Не желаем обаче да се създава конкуренция между отделните е, хуманитарни организации. Ние работим на едно поприще, нямаме намерение да се борим едни срещу други, няма да се караме чия програма е по-добра и коя не. Защото не това е нашата цел. На първо място трябва да оказваме продоволствена помощ. Това се отнася най-вече за бездомните хора, както вече беше казано. А сега за размера на сумите. Да, сега фондът е отворен за 27-те държави членки, по-рано бяха 20, бяха предложени 2,5 милиарда, после сумата намаля на 2,1 милиарда. Някога беше 3,5, значи почти наполовина намалели средства за повече държави членки. Много добре знаем, че държи, държави като Франция и други, които бяха бенефициери, ще получават по-малко от това, което са получавали преди 20 години. За последните 5 години 500 хиляди евро по-малко получихме при като при това сме хранили 35 000 души повече, за все по-малко пари, храним все повече гърла. Това е истината. Нашите организации отдавна се борят срещу прахосването на хранителни продукти, надяват се на повече великодушие, борят се за признаване на системата а получават само трохи от европейските средства за помощи. Една колега беше казала – как ли ще изглеждат нещата а, през 2014 година. Ако нещата вър, вър, върват така, това ще са 130 милиона хранения по-малко във Франция, 130 милиона по-малко контакти с хора, 130 милиона души, които отиват още по-надълбоко в бедността. просто дори по, половината от тези средства а, не могат да се компенсират. Попитахте за начина на функциониране. Дали да има съфинансиране? Трябва да се обмислят нещата имайте предвид, че във всички случаи ще има държави членки, които няма да могат да си позволят съфинансиране. Особено страните, които са в големи затруднения, но доколкото знам, за тях и сега се предвиждат изключения. А това са всъщност държавите членки, в които положението е най-зле. Нашите организации естествено се опитват да управляват разумно средствата, които получават. Но имайте предвид, че това са все хора, доброволци, е, искащи да окажат е, хуманитарна помощ. Те не са администратори, не са бюрократи. Ето защо се нуждаем от финансиране, което е съобразено с това – в селско-стопанската област, например, има служби за управление на фондовете. Тъй, че мисля, че не е необходимо да се създават допълнителни звена, но контролът трябва да е експост, за да не ни вързва ръцете. Благодаря ви. Председателката, благодаря. Госпожа Кастело има думата, за да е, заключи. Благодаря много. Днес чухме много изказвания, които бяха наистина много ценни. Благодаря за важните задачи, които вие поемате в общността. Благодаря и на участниците на комисията за техните изказвания. Те бяха наистина също много полезни. Много различни линии, като че ли засегнахме. Това са различни аспекти на въпроса. Чухме гласа на организациите. Това е нещо изключително важно, защото те се финансират с сравнително, сред, сравнително малки суми. Този фонд не е голям, но тъй или иначе той дава много важен знак за европейска солидарност. Особено насочен към хората, които живеят в най-големи лишения. Това е опит да се облегчат техните страдания, но в никакъв случай фондът няма да се справи с бедността. Много е важно това да се каже. Освен това искам да изкажа нашата похвала и благодарност към организациите, с които разговаряхме и тук, и в Страсбург. Всички ние прекрасно разбираме, че фонда дори в настоящия му размер е капка в морето. Все пак обаче трябва да се използват е, възможностите е, по линията и на този фонд, и по линия на дарение, и по линия на доброволческа дейност. Е, така че всичко това е изключително важно. И така някои от въпросите, които бяха повдигнати. Първо, дали става дума за нарушение на субсидиарността? Мисля, че ясно казахме, че има правна рамка за тази програма. Тя отговаря на това, което е залегнало и в договорите, и в интерес на всички граждани също така тя, тази програма отговаря и на стратегията 2020 година. Така че правно основание има. Освен това, чухме тревогите, споделени тук и от организациите отговорите, които изслушахме и на членовете на комисията за финансирането, което се предоставя. За съжаление, нашата комисия, въпреки своите е, препоръки, не може да влияе върху бюджета. Така или иначе ще използваме политическото си влияние винаги, когато имаме възможност за това, за да е сигурно, че фонда, макар и с минимални средства, е, ще бъде предоставен и че те ще бъдат използвани по предназначение. Освен това, искам Искам да засегнам и въпроса за, за съфинансирането. Това е сфера, а, която трябва да обсъдим с комисията и с съвета. Трябва да се занимаем с тези въпроси, защото наистина Европа има възможности а, за отделяне на допълнителни средства. Прекалено бързо ли говоря? Да, извинете, извинявам се. Мислех, че имам 5 минути. Освен това, смятам, че наистина е важно да има различен, да имаме различни инструменти за финансиране, че този въпрос а, е насочен, че към, по този въпрос са насочени определени средства. Отново не бива да говорим за отделни държави. Комисията говори за нивото на администриране, за бюрокрацията и тя трябва да бъде сведена до минимум. Много е важно да помислим за съпътстващи мерки – така че, въпреки, че има апел да не се променя програмата драстично, защото тя е добра така, както а, работи в момента, но все пак има сфери, в които можем да а, подобрим нещата. Това обаче е обект на парламентарната дискусия, която предстои. Така че нека да се придържаме към контекста на настоящото изслушване. Освен това, нека да ви напомня а, и за сроковете. На 21 или 22 февруари ще се занимаем отново с този въпрос. Трябва бързо да бъдат представени а, измененията, за да можем да се вместим в динамиката на преговорите за бюджета. Имаме 6 дни за да предоставим предложенията си за изменение до 21 а, на 21 февруари предстои обсъждане и през април, в средата на април ще има обсъждане в пленарна зала. Искам да благодаря на петимата ни гости. Съжалявам, че трябваше да прибързаме. Това е, доста ни разочарова, защото има много полезни неща, които можем да чуем от вас. Особено полезно е това изслушване за докладчика. Зная, че когато се представя доклада на 20 февруари, докладчика ще вземе предвид и тези аспекти. Така че с това приключваме. И продължаваме с 16-та точка от дневния ред, а именно представяне на работната програма а, на, за 2013 година на четирите агенции, които са свързани с нашата работа. Ще предам председателството на заместник председателя. А първият оратор ще бъде госпожа Криста Чек от името на Европейската агенция за безопасни и здравословни условия на труд. Имате думата и 7 минути за своето изложение. Благодаря, благодаря и за поканата и за възможността да представя пред вас нашите дейности. Позволете да ви представя съвсем накратко трите основни сфери, в които работим в периода 2012-2013 и и нататък. Започвам с първия екран за здравословни условия на труд въпрос, с който се занимаваме през 2012-2013 година. Темата продължава да ни занимава, да занимава Комисията по здравословни и безопасни условия на труд. Кампанията ни е насочена към лидерството и участието на работниците. Целта е да стимулираме висшето стопанско ръководство да се ангажира с намаляване на рисковете и с стимулиране на сътрудничеството между работниците и ръководителите за намаляването на рисковете. Трябва да кажа, че кампанията ни до този момент е много успешна, макар че темата е твърде обща. Считам обаче, че разработените материали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 не искам да изразходявам времето си в а, опити за справяне с техниката. Имаме материали на 24 езика и публикациите ни а, включват и практически насоки, и брошури. А, и трябва да кажа, че на ниво държави членки ни изказаха благодарност за това. Тези публикации облегчават задачата и на работниците, и на стопанските ръководители в Конфедерацията Бизнес Юруп, в европейските синдикати. Тези материали са предоставени, те са раздадени и на различните държави членки. Зная го, защото лично съм участвала в такива семинари и конференции. Повечето държави членки са много активни в тази насока. Също така, проведохме два етапа на набиране на служители на европейско ниво. И в момента имаме 85 партньори, които официално а, участват заедно с нас а, в европейската кампания за здравословни и безопасни условия на труд. Тук се включват и организации като европейските социални партньори, мултинационални а, фирми и паневропейски организации. Също така считаме, че е добре да се организира и награда за най-добри практики и затова в момент, до момента имаме 50 молби от почти всички държави членки. В момента сме сме в процедура на селекция. 10 а, подобни практики ще получат такава награда и 9 ще получат похвала на фирмено ниво. Въпреки, че има и други предприятия, по-малки, които също ще участват в бъдеще. Срещата ще се проведе през ноември в Билбао през 2013 година. Тя се организира съвместно с председателството на Литва. Вече организираме следващата кампания за безопасни здравословни условия на труд. Тази кампания се провежда под мотото на здравословните и безопасни условия места за работа няма стрес. И получаваме много информация от държавите членки, от социалните партньори. Оказва се, че и тази тема е много ценна и много навременна. Uh, Втората Тема, която бих искала да засегна е разработването на портала ОИРА за микро и малки предприятия. Започнахме работа преди две, сед... преди две години, извинете, и се оказва, че сега все повече държави членки участват в разработването на свои собствени инструменти а, на национално и дори а, браншово ниво. А, след един етап на тестване на този портал ние Започнахме през е, юни 2012 и сега въвеждаме нови а, функции и ще продължаваме да оценяваме използването на този инструмент, който е много практически ориентиран и насочен към оценка на риска. Вече 9 меморандума за сътрудничество са подписани с държави членки. Други държави членки в момента обсъждат възможността за въвеждането на този инструмент на национално ниво. Така че, като че ли ставаме свидетели на ефекта на снежната топка, все повече държави членки се включват в него и а, сътрудничим с различни институции, а, с а, поне 8 социални партньори, които или участват в сътрудничество с нас, или разработват а, свои собствени приложения на този инструмент. Ние предоставяме възможности за обучение и подкрепа на общността в Европа, която използва този инструмент. Един от основните въпроси е че тези инструменти се разработват съвместно с, националните, с социалните партньори на национално и европейско ниво. Ние апелираме към държавите членки да използват наличното финансиране за използването на, тази, на този инструмент. Държавите членки трябва да използват тези възможности, за да доразвият този интерактивен инструмент. Последното, което бих искала да спомена, е свързано е свързано с проекта, който за, по който започнахме да работим. Това е проект за м- здравословни и безопасни условия на труд за по-възрастните работници. Има 2 милиона евро, които парламентът е отделил за тези дейности през 2015 година. Предстои провеждането и на конференции в това отношение. В момента правим оценка на ситуацията на ниво държави, държава членка, на ниво работно място. Така че ние в момента правим а, оценка от гледна точка на Европейската агенция, а, след което ще направим заключенията си заедно с главна дирекция за етост. Ще направим допълнителни препоръки към Европейския парламент. Това са въпроси, които вече споменахме и сутринта, а именно разглеждането на стратегии и програми, които биха могли да подобрят Като цяло условията, при които работят всички, но най-вече по-възрастните. И последното, което искам да кажа е, че нашата агенция започва да разработва своя вътрешна стратегия за безопасни и здравословни условия на труд. През декември се надяваме през декември тази стратегия беше гласувана в агенцията и се надяваме през 2013 година тя да бъде одобрена. Надяваме се да получим подкрепа и по линия на Европейската комисия, така че се надяваме да бъде разработена Европейска стратегия за безопасност и здраве, е, безопасни здравословни условия на труд. Може би по-късно ще отговаря и на други въпроси, но Нека най-напред да отговоря на въпроса, който беше зададен тази сутрин. Надяваме се, че в Билбао ще успеем да получим подкрепа от правителствата. Това е едно международно споразумение, което а, трябва все пак а, да а, изисква време, за да бъде подписано. Така че благодаря за вниманието. Благодаря ви. Сега Давам думата на господин Кристиан Летермайер, директор на Европейския център за развитие на професионалното обучение. Госпожи и господа, уважаеми евродепутати, позволете да кажа че Европейския парламент и по-конкретно Комисията по заетост заслужава нашите благодарности за доброто сътрудничество през 2012 година. Сега сме в процедура на назначение на нов директор. Предишната процедура, за съжаление, приключи без резултат. На този етап бих искал да представя пред вас госпожа Пушо, която е заместник директор от 2012 година. Вероятно знаете, че а, в момента а, се изготвя доклад за дейността на, на СДФОП. А, Знаете, че в момента сме изправени пред различни трудности. Имаме а, трудности с градата. Работата ни през 2012 година и 2013 е включена в плановете. Имаме подробни доклади и всичко това много скоро ще бъде качено на нашата интернет страница. За момента позволете да кажа, че работната програма за 2012 успешно беше приложена, че ние успяхме да освоим средствата от Норвегия и Исландия и а, а, вече нямаме резерви. Тук става дума не само за законността и работата на центъра, но и за гладкото изпълнение на задачите. 2013 е годината, в която трябва да се намери по-добра пресечна точка между необходимите умения и онова, което се предоставя. Трябва да има по-голяма мобилност и по-голяма възможност различните видове обучение и образование да са взаимно заменяеми и а, да се разшири работата на центъра. Нека още веднъж да ви напомня, че 40% от работещите са с ниска квалификация, 50% са с добра квалификация и 10% с университетско образование. Така беше в миналото. Сега нещата обаче се променят драстично. Имаме 40% със средно образование, 50% с висше и 10% с, а, с слабо квалифицирани, с ниска квалификация. Така че основното е, а, че образованието, обучението е в центъра на вниманието и все още основен фактор за конкурентно способност. Онова, което се променя обаче е и структурата на групите, кои, групите от населението, които участват в а, тези възможности за обучение. Необходими са специални мерки, които предприеха отделни държави, за да се подобри възможността на онези, които се квалифицират на ниво средно образование, да приключат с обучението си. Примерно, онези, които се а, записват в различни стажантски програми, са около 14, бяха в миналото около 14 години, в Германия сега те са вече 16 годишни. И така стигам до въпроса за младежката безработица, която ние разглеждаме в цяла Европа. Оказва се, че обучението, стъжанските програми а, са особено ценни в това отношение. Когато изследваме краткосрочната перспектива, виждаме, а, че през декември започнаха двустранни а, преговори за подобни стажански програми бяха подписани, беше подписан такъв двустранен меморандум за сътрудничество с Германия. Комисията, разбира се, участва също, Европейската комисия също участва в тези въпроси и се опитваме, работим за създаването на Европейски алианс за стажантски програми. Опитваме се да стигнем до някакво решение за решаване на проблемите на младежката безработица. Знаем, че на някои места в момента тя е с много високи стойности, 50, дори 60% в Солун в момента. Институт Европейски център за развитие на професионално обучение СЕДЕФОП ще се занимава с тези проблеми през 2013 година. Ще участваме в панорамата на уменията много активно. Европейската комисия поиска от СДФОП да подкрепи европейското 6 месече за проследяване на резултатите от Копенхагенския процес и да направи препоръки, които са по-конкретни за отделните държави членки. Миналата година споменах, че се опитваме правим каквото можем, за да направим някои економии. Опитахме се да урежем някои от мерките. Експеримента се оказа успешен. И може би това са идеи, които и други могат да използват. Примерно ние, извър... ние правим събеседванията по скайпа. Центърът и сега обаче ви моли за подкрепа. Подкрепата на парламента е необходима, за да се отговори на потребностите за ресурси а, до 2014 година. Обсъждаме тези въпроси и с Европейската комисия. Вече предварителните разговори за бюджета приключват и аз все пак се надявам, че вие ще окажете подкрепа за нашите искания. Благодаря ви. Благодаря, господин Летмайер. А сега давам думата на господин Хуан Менендес Фалетес, директор на Европейската фундация за обучение. Благодаря ви. Добър ден на всички. Надявам се, че слайдовете се виждат от всички. Тази година е много специална за нашата фундация – защото през 2012 година ние приключихме 4-годишната ни програма Европа на работа, по-добър живот и възможности за всички и започнахме работа по програмата ни за 2013-16 година, озаглавена от кризата към възстановяването по добри политики, основани върху информация, за да се постигне конкурентоспособна и справедлива Европа ще разкажа за основните ни постижения и за началото на новата програма. И също така съм оставил екземпляри от моята презентация на изхода на залата. Продължаваме да работим в тези сфери, в които имаме експертни знания и умения и ние работим по работните условия, индустри индустриални отношения, т.е. отношения между работодатели и работници и колективно трудово договаряне, условия на живот и структурни реформи. Ние продължаваме да работим също така по наблюдение. Повечето от това се знаете от трите проучвания, които ръководим проучване на европейските условия за работа, европейското проучване за качеството на живота и европейско проучване на предприятията в 34 страни провеждаме тези проучвания. Сигурно си спомните, че миналата година представихме в парламента заедно в присъствието на председателя Шулц нашето проучване за качеството на работа. Проучването за качеството на живота беше представено в края на 2012 година тук в Брюксел. А следващото издание на проучването на европейските предприятия ще бъде представено по-късно тази година, след като приключим работата по него. На нашия сайт ще видите един картографски инструмент, който е много полезен. Вие може да изберете страна, въпрос и да видите какви са резултатите, показателите за тази страна. Част от нашите дейности по мониторинг се извършват от нашите обсерватории, обсерватория за взаимоотношения между работодатели и работници, обсерватория за условията на работа в Европа и сега ние смятаме да обединим тези две обсерватори в обсерваторията за условията на работата и като те се занимават с много сходни теми. И ние смятаме, че по този начин ще представяме нашите констатации по добър начин. Също така ние ръководим Европейския център за мониторинг на промяната. And one. Uh, Съчетаваме резултатите от нашите проучвания с информацията, която получаваме от европейските обсерватории, а също така използваме данни от други изследвания. През последните години се съсредоточихме върху социалните аспекти на кризата. Искам да посоча три примера на нашата ден и нашите констатации, свързани с социалното въздействие на кризата. Първият резултат е свързан с това, което представихме наскоро в Брюксел, когато представихме третият трето ни проучване за качеството на живота и сравнявахме ситуацията с ситуацията преди кризата. Една трета от европейските граждани посочиха, че кризата повлия върху тяхната финансова ситуация. И, както ви виждате, 7% съобщават за значителни затруднения при свързването на двата края има значителни различия между държавите членки. 22% са тези, които са го заявили в Гърция, 1% в Финландия. И така че не е изненадващо, че нивата на оптимизъм и удовлетвореност от живота и щастие намаляват в някои страни до 20% са гражданите в държави, членки, които не са доволни от живота. Разбира се, това са държавите, които са най-много засегнати от кризата. Да, Европа продължава да бъде добро място за живеене, но гражданите не са доволни, са все по-недоволни. И това, което би трябвало да предизвиква загриженост сред политиците и Европейския парламент по-специално е намаляването на доверието към институциите за управление, най-вече правителствата и парламентите. 4% от, извинете, 4 точки от общо 10 е доверието към парламентите и към правителствата. И разбира се, най-силно е изразено това в държавите най-силно засегнати от кризата. Кризата засегна и някои конкретни групи, по-силно отколкото други. И младите хора са една от тези най-уязвими групи. Може би вие си спомните доклада, който публикувахме наскоро, посветен на групата, която е изключена от образованието, обучението и работата. Това са 14 милиона млади хора, 14,5% от цялостното население на Европейския съюз на възраст между 15 и 29 години. Ние изчислихме, че економическата загуба от това явление съставлява до 1,2% от БВП на Европейския съюз или в абсолютно измерение 153 милиарда евро през 2011 година. Това, което е още по-важно е, че социалната цена е много висока, защото тази група население се изолира и трябва да се помисли как да се намери решение на проблема. И третият пример е свързан с въздействието на кризата във връзка с преструктурирането. Проучихме вероятността на загуба на работа и определихме характеристиките на тези, които най-вероятно могат да загубят работните си места или у тези, които имат най-малко вероятност да получат нова работа. Също така се средоточихме върху тези, които продължават да работят в фирми в процес на преструктуриране, защото тези фирми, за да бъдат конкурентно способни, трябва да преминат през процеса на преструктуриране, който може да бъде болезнен за работещите там. И разбира се, това също изисква внимание от страна на политиците. Сега преминавам към новата ни 4 годишна програма. ни смятаме за основна цел да предоставяме висококачествена, своевременна и важна за определена политиката информация. Тази информация в следните сфери – пазарите на труда и безработицата. Ни наблюдаваме ситуацията с работните места, наблюдаваме промените и характеристиките на закритите и новосъздадените работни места. Също така се средочаваме върху бъдещето на производството в Европа. Втората сфера, по която работим, са условията на труд и какви са условията на труд, които могат да направят работата устойчива, работното място устойчиво взаимоотношенията между работодателите и работниците, трета сфера в условията на промяната на политиките. това включва също така и механизмите за определяне на работната заплата. И четвърта тема е стандарта на живот и социалното сближаване. Това включва услуги, например, като грижи за деца или здраве, опазване и социалното приобщаване на младите хора. Ние искаме да допринесем за по-добра политика и за това ние разглеждаме как нашите препоръки и констатации се използват политиците и дали се използват. И вече говорихме за резултатите от нашето проучване през 2012 година. Така, например, много документи, изработени от този парламент, се основават върху нашата информация. Вие знаете за тези проучвани доклади, например, за дейността на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Също така, например, Комисията по правата на жените на Европейския парламент изготви доклад условията за работа на жените в сектора на услугите. Също така имаме и други примери. Например, работни документи на Европейската комисия. Например, документ на Европейската комисия. Също така сме допринесли за препоръките на съвета за създаване на гаранция за младите хора. И накрая искам да посоча някои числа, за да имате представа за това какво сме направили през 2012 година. Освояването на бюджета достигна над 99%, включително и бюджетни излишък, свързан с решението на съда за заплатите. Бюджетът ни около 20 милиона евро и над 81% се разходва за основната ни дейност, научно-изследователска дейност и комуникация. Публикували сме 172 публикации, 831, ако смятаме и писмените преводи и 204 документа за политиката на Европейския съюз държат позовавания на нашите констатации и експертни заключения и с удоволствие ще отговоря на всички ваши въпроси. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви за вашето представен. Сега давам думата на госпожа Сарвен, директор на Европейската фундация за обучение. Ще ви помоля да говорите не повече от 7 минути. А, да, много е лошо да бъдеш последен оратор. Благодаря ви, госпожо председател. Първо бих искала да благодаря на членовете на Комисията по заедостта за много важната подкрепа, която получаваме от вас и получавахме по-специално през 2012 година, една сложна година. И аз ще разкажа за основните ни дейности. 2012 беше година, когато в Южното Средиземноморие ситуацията продължи да бъде много нестабилна. И както вие знаете, ние работим със страните извън Европейския съюз, за това няма да говоря за държавите членки на Европейския съюз, а ще говоря в съответствие с нашия мандат за това какво случва извън Европейския съюз. Защо? Защото Европа може да бъде силна, само ако има достатъчно силни съседи. когато ние говорим за приобщаващ, интелигентен, екологосообразен растеж, не става дума само за държавите членки. Ние трябва да говорим и за взаимовръзката между събитията и тенденциите в различни региони. Така че 2012 година беше оценен от Европейската комисия. като както виждате от документа, който имате на разположение. И беше казано, че една година, през която нашата фундация е имала положителен принос и е допринесла реално за посрещане на потребностите на бенефициентите в страните, с които работи нашата фундация. През 2012 продължихме с процес от Торино. Сега ще отбележа, че Копенхагенския процес, с който се занимава Европейския център за развитие на професионалното обучение, този процес вдъхновява и нас, нашата работа с партньорските страни. И вече извършваме втория кръг от процеса от Торино. Много са малко изключенията от участие по чисто политически причини. Вие разбирате защо Сирия и Туркменистан не са охванати, както и защо не е охванат Алжир, както и Исландия, тъй като Исландия работи с Европейския център за развитие на професионалното обучение. Във втория хък на процеса от Торино, който ще приключи през май с една голяма конференция, тук искам да се възползвам от възможността да поканя всички вас да дойдете в Торино и да се запознаете с мненията на лицата, които взимат решение, и бенефициентите. Така че през 2012 година ние добавихме към този процес измерението управление. Защо? Защото развитието на човешките ресурси и заетостта не са аспекти, с които се занимава само една единствена институция. Това е една тематична област, в която се пресичат различни сектори, различни теми и за това една споделена визия, стратегия, политика са от ключово значение за успешното изпълнение и постигане на съответните цели, заложени в политиката. Затова ние също започнахме дебат и предоставихме методологическа подкрепа за управление на много равнища. Защо управление на много равнища? Защото ние смятаме, че трябва да има една система, една архитектура, която да обхваща и в хоризонтален аспект различни форми на управление. И тъй като повечето от страни, с които ни работим, са централизирани, затова е необходимо да се оказва специална подкрепа на органите за местно самоуправление, за да може на това ниво да се чува гласа на онези, които трябва да реализират на място политиката, която се формулира на централно ниво. Също така ние много активно работихме през 2012 година в сферата на предприемачеството. Това също е в унисон с процес от Торино. В страните, с които работим, нивото на безработица е много високо, особено сред жените и младите хора. Например, в Египет в Египет демографската бомба ще избухне много скоро поради факта, че през следващите 15 години има нужда от 35 милиона работни места. Ние не мислим, че има една единствена държава, която да било държава в света, която може да създаде толкова работни места, но ние смятаме, че ако младите хора имат необходимите умения, да бъдат самонети или да могат самостоятелно да управляват своето професионално развитие. Това е начин да се реши този проблем. От гледна точка на управлението и правителството на Египет, то миналата седмица беше взето решение да се даде специален съвет, който да координира дейността на 23 министерства и да може да координира дейността по развитието на професионални умения в една страна, в която безработицата е изключително висока и в която също така няма и териториално сближаване, тъй като населението на Египет е концентрирано на една много малка част от територията от страната. И ние трябва също така да мислим за териториалното измерение. И трябва да намерим отговор през следващите седмици. За целта нашите колеги ще посетят Египет и ще обсъдят процеса от Торино, защото в Египет ние ще работим по процеса от Торино през 2013 година поради политическата ситуация там. Една друга страна, в която през следващата година по изключение ще се занимаваме с процеса от Торино е Либия. През 2012 година Ливия влезе в нашия портфел от страни партньори и аз ви докладвах за нашите дейности. Е така ние бяхме първата единствена европейска агенция или орган, работеща в Либия през 2012 година. Ние много се радвахме на тази възможност, защото човешкият капитал е един от основните ни приоритети и това е от приоритет значение и на Либия за възстановяването им. тази страна смята развитието на човешки капитал за един от своите приоритети. 2012 година също така предостави на нашата организация добра възможност да създадем политически диалог на регионално ниво с всички заинтересовани страни. И затова бих искал да благодаря на Комисията по заетост и нейната председателка за подкрепата на срещата на министрите на и труда в Аман. Там беше взето решение, че не само правителствата ще бъдат поканани да обсъждат политиката, но също така и националните парламенти от Средиземноморския регион. Много ще се радваме да получим вашата подкрепа за продължаване на диалога с парламентите в тези страни. Това е особено важно светлината на факта, че повечето от тях няма нито един орган, структура или комисия, които да се занимават с заетостта и обучението, професионалното обучение. Затова ние имаме нужда от вашата подкрепа, за да може да обсъждаме разработването и приемане на политика с онези институции, които още нямат знания и умения да оценяват какви са потребностите на страната и тук ще спра с примерите. Миналата година беше успешна и от административна гледна точка и в доклада за годишната дейност, който вие ще получите през юни, ние посочваме какво е било направено. Искам само да кажа тук, че с бюджет с 1% по-нисък от предходната година, ние успяхме да постигнем всичките резултати и да обхванем и още една страна – Либия. Но ние се надяваме, че бъдеще по-добра оценка на ресурсите, които са необходими, ще бъде извършена и че 2013 година няма да бъде годината, в която резултатността на нашата дейност ще бъде поставена под съмнение. 2013 година е година, през която смятаме да постигнем напредък. И тук говоря в присъствието на независими експерти, които приветствам. Защото аз говоря за работната програма през 2013 година, управляващия свет я утвърди през ноември. И 2013 година, последната в средносрочен план, ще се занимава с уменията необходими за съчетаване на търсенето и предлагането, ще продължим за продължаването на предоставянето на професионално обучение в Източна Европа. Там потребностите на страните са много подобни на тези, какви съществуват в държавите членки. Ще продължим да работим с страните от Средиземноморския регион. Има още два проекта подкрепа на Средиземноморския регион, що се отнася до пригодността за заетост особено с насоченост към жените и младеща. И още един проект, който ще подкрепим е по-ефективно подпомагане от страна на Европейската комисия на страните, обхванати от процеса на разширяване на Европейския съюз. И в това отношение ние допринасяме с нашите умения. Ние смятаме, че стратегията Европа 2020 година ще успее да съчетаем многото от приоритети на нашите страни партньори и нашата ден ще бъде по-ефективна и ще можем да решим проблемите на социално-економическо развитие на всички тези страни. Благодаря ви за вниманието. С удоволствие ще отговоря на всички ваши въпроси. Благодаря ви за вашето изказване. Както знаете, има трима експерти на значени от Европейския парламент и те работят в управителния съвет на Европейската фундация обучение. Господин Андерсен е тук, както и неговия колега. Имате думата всеки за по три минути. there. Okay, I'm happy. I will speak in my... Много се радвам, че имам възможност да говоря народния си език. Така че преминавам на шведски. Igen. Eh, för ett år sedan nästan exakt så var jag här och blev utsedd av detta utskott att vara en av experterna много се радвам, че съм тук и че имам възможност да говоря пред вас. Бяха представен като един от експертите. Добре познавам Европейската фундация за обучение. Запознат съм и с европейските институции. Но нека да кажа, че когато човек заеме ръководен пост, той получава по-задълбочени познания и то не само защото присъства на заседания на ръководството Нека да кажа, че най-важно е, най-важна е подготовката. Ние, експертите, назначени от парламента, участваме много активно в подготовката на а, заседанията на управителния съвет и изготвянето на програмите. Това е много съществена част от нашите задължения. Нека да кажа няколко неща по този повод. Наистина огромно впечатление ми прави колко много се работи. Всъщност огромно впечатление ми правят много неща виждам, че хората успяват да изпълнят онова, което, за което предварително са поели ангажимент, че успяват да намалят бюджетите, да свият бюджетите, без да свиват обема на работата която се изпълнява. И на практика всъщност се върши повече работа разработва се системата за обучение и на местно, и на национално ниво. Другото, което ми прави голямо впечатление, е гъвкавостта. Чухме какво става в Северна Африка, в Египет, в Либия. И Самия факт, че Европейската фундация за обучение успява да поддържа диалога и да мобилизира ресурси за създаване на системи в всички тези държави, в Египет съществуваше някаква система, но дори и там има трудности. Европейската фундация за обучение успява да създаде такива системи. За сега виждаме само началото, но сътрудничеството продължава. Сътрудничеството в сферата на обучението, независимо дали става дума за Европа или за съседните на Европа държави, е дългосрочна перспектива. Нещата не могат да се променят всяка година. Необходимо е да се създават контакти, необходимо е да се нагаждаме към местните условия и да мислим за развитието на дългосрочната перспектива. Това е нещо важно. Важно е да го го правим и в бъдеще. Важно е и в бъдеще да мислим а, за далечните хоризонти, да не обмисляме промени всяка година. Не бива да сменяме тактиката. Трябва да работим а, в дългосрочна перспектива, за да постигнем онова, което искаме. Така че благодаря за поканата а, и не искам да отнемам повече време с изказването си. Благодаря много. във втория тригодишен мандат като експерт към Европейския парламент в управителния съвет на Европейската фундация за обучение, трябва да кажа, че ние нямаме право на глас, но сме много ангажирани. И затова искам да подчертая как Европейската фундация за обучение успява да ни ангажира. Като погледна назад, трябва да кажа, че външното оценяване, което вече беше споменато, се оказа нещо много успешно. Ние от 4 години вече наблюдаваме промените, наблюдаваме как се подобряват нещата в този период. Виждаме колко уверено се ръководи Европейската фундация за обучение. Освен това, ние участваме не само в работната програма, изготвянето на тази за 2013 година, но вече започваме да разработваме програмата за периода 2014-2020 и стратегическият план за това. Мисля, че това е много важно, защото управлението на риска, с което се занимаваме, и това въжи не само за програмата на Европейската фундация за обучение, но и за целия Европейски съюз. Предстои един тежък период, тежък и от гледна точка на економиката. Той ще бъде тежък за Европа, но ще бъде тежък и за съседните на Европейския съюз държави. Тенденциите, които искам да спомена и на които ви моля да обърнете особено внимание, е стратегическото използване на Европейската фундация за обучение в държавите от Северна Африка, в Южното Средиземноморие и целият този регион. Нямам предвид само Египет. Имам предвид а, обстоятелството, че 50% от населението в този регион е а, под 20 годишно. Това съставлява голям риск и затова обучението, подготовката в тези държави е от изключително важно стратегическо значение за Европейския съюз. Освен това, и мисля, че не се разбира достатъчно добре този въпрос. А, а той би могъл да бъде използван по-добре и от Европейската фундация за обучение, и от целия Европейски съюз. Става въпрос за преминаването към устойчиво развитие. Това е залегнало и в Лисабонския договор, но е важно да се разбере какви са уменията, какви са познанията, които са необходими, за да постигнем растеж. Става въпрос не само за екологичния ни капитал, но и за човешкия капитал. Тоест, трябва по-интелигентно да освободим възможностите, които да се използват от предприятията. Целта не е само да представяме и да предоставяме възможности за обучение, но и да възбудим интереса на младите хора, особено в тези държави, където има тежки проблеми. Така че като цяло става въпрос за една стратегически важна инвестиция. Наскоро Европейската фундация за обучение беше помолена да намали служителите си с 1%. Сега вече искането е за 2%. Малко странно ми се струва това точно в момента, когато се извършват сериозни промени, промени включително и в работната програма. Мисля, че тук се реже а, на парче. Нещо като салам. А, но мисля, че ако ресурсите а, за а, служители, служители, които са подготвени, които са обучени, а, се съкрещават, тогава мисля, че това ще доведе до сериозни проблеми. Е, с това искам да приключа. Благодаря. А сега давам думата на членовете на комисията, господин Серкас. Моля, ограничете се в рамките на две минути. Quiero Благодаря, госпожо председател. Искам, разбира се, първо да благодаря на четиримата директори за информацията. Естествено, благодаря и на двамата експерти. Може би след тази първа дискусия четиримата директори имат вече мнение за експертите в Европейския парламент, защото те са, които проверяват начина по който работят агенциите и се опитват да насочват бъдещата им работа. Нека а, ръководителите на агенции да кажат дали това няма да е от полза и за други агенции, в които това все още не става. И така, много благодаря за уводната информация, която беше изключително полезна. Впрочем, тази сутрин имахме възможност да изслушаме резултата от работата на Сметната палата за ва... вашите агенции. Има дребни забележки, но те не загрозяват общата положителна картина. Защото тези агенции вършат чудесна работа, правят Европа, Европа по-силна, идеята за Европа по-силна и то на базата на технически, на научни, експертни знания. Един от директорите вече каза, че получава пряка подкрепа от друга една агенция, на която искам да благодаря по този повод. И така моите въпроси към директорите. Агенцията в Билбао и агенцията в Торино вършат работата си при изключително тежки условия – Очевидно въпросът с градата в Билбао върви към решение, но има ли вече дата? И какво става с необходимото международно споразумение във връзка с това? Какво можем да направим във ваша подкрепа, както сме ви помагали и преди, за продоляване на някои административни пречки? С интерес чух, че в Билбао вече сте разработили вътрешна стратегия за бъдещето. А аз искам да ви попитам за европейската стратегия, не конкретно тази от Билбао. В момента съществува сериозна заплаха за съществуването на този инструмент, който е незаменим и ние трябва точно това да изясним на съвета и комисията, защото европейската стратегия е от изключително значение. Говоря не за тази от Билбала, за европейската за агенцията в Торино констатираме, че и вие имате затруднения с сградата. Намерили се решение? Какво става? Освен това, от името на а, социалистическата политическа група искам да ви благодаря и да изразя възхищение от работата ви в тези трудни условия. Um, having... Като не забравяме, че времето напредва, Нека да ви помоля да задавате въпроси към експертите. Господин Хорше, следващия. Ще ви разочаровам. Няма да задам въпрос, госпожо председател. Мисля, че агенциите, за които отговаря нашата комисия, работят много добре, като се има предвид какви средства получават. Дъблинската фундация представи огромната си работа пред парламента. Моите собствени посещения в Билбао ме уверяват, че и тази агенция е безценна. А, за мен е, е важно като член на комисията да кажа, че не съм успял до сега да посетя Торино. И нека да се спра на нещо, което чухме от е, двамата съветници от Торино. Казахте, че е необходимо дългосрочно но постоянство и финансиране. Стана дума за намаляването с 2%, което ще доведе до проблеми е, с служителите. Разбирам, че е така. Наше задължение е в хода на разговорите с комисията по бюджет да подчертаем, че не трябва да се правят хоризонтално съкръщения навсякъде. Не може всички агенции да се разглеждат като еднакви, да се поставят в едно и също квадратче. И е, често пъти виждаме, че точно така се процедира. Правят се е, съкръщения навсякъде. Ние обаче трябва да направим необходимото, защото да се вземат по-скоро политически решения и да е, се процедира по този начин, когато се разглежда бюджета за тази година. So I will give... Сега отново ще дам думата на експертите. Моля да отговорите на въпросите в рамките на две минути за всеки от вас. Заповядайте. Госпожа Слевачек, благодаря ви. Позволете да започна с въпросите за споразумението СИТ и сградата в Билбао. Да, както вече споменах, постигнахме споразумение по поне един основен текст за споразумението. испанското правителство като че ли ще го подпише, но все пак всичко това отнема време. Повечето от министерствата които са ангажирани в подписването на такива международни споразумения, искат месеци, за да ги обработят. Но, разбира се, сит е свързан с сигурността, с общественото здраве и други подобни въпроси. Проблемът обаче е изпълнението на мерките, залегнали в споразумението. И а, не бива да забравяме, че се намираме в Баския регион. Там има регионално правителство, което се опитва да реализира доколкото се може мерките. Проблемът с сградата обаче е по-различен по много причини. Кризата е само една от тях. Така или иначе, ние в агенцията успяваме в момента да проведем едно пазарно проучване. Това се прави с цел изпълнение а, на намалените бюджети и съкрещенията. А, ще се опитаме да подобрим условията на труд в сградата. Онези от вас, които са били в Билбао, знаят, че условията на работа никак не са добри, защото просто сградата не е предвидена за административни нужди. така че ще се опитаме и да намалим найма и да подобрим условията на труд. Така че, като става дума за подкрепа, ще бъдем благодарни на всякаква подкрепа, особено на парламентарно ниво. В Испания и по-конкретно в Баския регион, Билбао е въпрос на добро сътрудничество. Затова там се е необходимо да се окаже подкрепа, включително и за синдикатите това е важно. Трябва да кажа, че в Испания в момента се сблъскваме с огромни трудности, включително и на фирмено ниво. Трудно е да се спазват високите стандарти на безопасност и охрана на труда поради кризата и именно за това се опитваме да получим максимална подкрепа от социалните партньори. Що се отнася до Европейската стратегия? Извинявайте, председателя, трябва да ви прекъсна. Благодаря ви, господин Летмайер. Нямаше, адрес, а, нямаше въпроси към мене, затова ще бъда кратък. Благодаря предварително за вашата подкрепа в а, процеса на а, гласуване на бюджета. Зная, че трябва да ви дадем аргументи, с които да подкрепите исканията, за които ви молим. Благодаря. Господин Менендес. Да, благодаря за всички бележки. Съвсем накратко от мен. Споменахме въпроса за експертите, които са назначени от парламента. При нас няма такива. Както знаете, общия подход, който институциите приемат, вероятно в бъдеще ще доведе до е, предложения за регламенти, които ще трябва да минат през, закон, през стандартната законодателна процедура. Що се отнася до служителите, можем да намерим възможности за някакви економии. В момента се опитваме да го направим, но както вече казах, ние сме един малък а, център и а, това неминуемо ще доведе и до орязване на дейности. За 20, с 20 милиона ние провеждаме редица дейности, включително и научно-изследователска дейност, която се извършва при нас в фундацията. А, при бюджет от 18 милиона а, трябва да кажем, че имаме а, 34 държави членки и държави кандидатки, които включваме в нашите проучвания и а, всичко това изисква доста средства. Така че ако трябва да се правят економии, ще се наложи да се вземат и решения, така че онези, които взимат решения по отношение на политиките, трябва да знаят, че а, тези съкръщения ще доведат до по-малко информация, която ще предоставяме ние. Благодаря ви, Мадлен Сарвер. Благодаря за всички въпроси, които бяха зададени. Нека да кажа защо се налага да подкрепим да благодаря за подкрепата на вашата парламентарна комисия. Благодаря ви за възможността да получаваме подкрепа от експертите. Един от тях, за съжаление, не можа да присъства, но те разширяват нашите възможности да работим и ни помагат в определяне на бъдещите ни задачи. Въпросът за сградата ни беше повдигнат няколко пъти. За съжаление, нищо ново няма от вашето последно посещение в Европейската фундация, за обучение. Тази година, поради политическо тежкото положение в Италия. Правителството не може да продължи с подкрепата си, така че а, ние отново сме на изходна позиция. На 24-25 февруари ще стане ясно а, кой ще бъде нашият партньор в правителството, с когото ще а, водим тези преговори. За сега, за 2012 година, а, просто имаше актуализация. Тя беше приета и в парламента, и от президента, но проблемът е изпълнението. Така че става въпрос не само за сградата, Искам да ви уверя, че а, с Европейската сметна палата имаме а, добро сътрудничество. Те ни посетиха няколко пъти и техните констатации ще бъдат а, включени в доклада, който ще излезе скоро. По отношение на Европейската фундация за обучение трябва да кажа, че имаме договор за поддръжка за една година и освен това Европейската комисия ни подкрепя. Имаме и външни а, правни а, консултанти, които ни помагат да видим какви са нашите а, юридически всички а, права, какви са нашите права от гледна точка на законодателството, какви а, възможности имаме за действие. Така че ние разбира се се опитваме да бъдем дипломатични, но ако няма друг изход, ще си търсим правата по съдебен път. Трябва да кажа, че се забелязва един диференциран подход по отношение на различните агенции. Европейските институции искат от нас да работим с два и половина души от нашият а, личен състав на държава. Не можете сериозно да очаквате да свършим нещо с толкова малко ресурси. Благодаря. Благодаря ви за изложенията. Благодаря ви за това, че подкрепихте работата на комисията по заетост. Благодаря ви за присъствието на днешното заседание. И така преминаваме към 20-та точка от дневния ред, именно а, прилагането на директива 2004 наклон черта 25. нашият докладчик е Юта Стайнрук. Така, Штайнрук, така че заповядайте. Юта, имате думата. Благодаря, госпожо председател. поглъщанията на предприятия обикновено са нещо добро, помагат на економиката да остане жива и на предприятията да оцеляват на пазара. Но тук наша задача е не само да гледаме на нещата от гледна точка на предприятията, а и да допринесем за запазването, а и да се надяваме създаването на работни места в, е, за хората в Европа. Затова в моя проекто доклад съм поставила акцента върху основната тема на нашата комисия, а именно положението на заетите, на работниците и техните представители, като съм наблегнала на укрепването на правата на работниците. Постъпиха общо 21 предложения за изменение от НП, от АЛДЕ като че ли моите консервативни и либерални колеги по въпросите за правата на работниците и синдикатите, като че ли този път са попрекалили, но смятам, че ще постигнем компромиси. Има някои моменти, по които непременно трябва да обсъдим нещата. Това са изменения 12 и 16 за представителствата на работниците в предприятията. Мисля, че независимите синдикати трябва да бъдат обхванати, тъй като начина на представителство на работниците и на предприемачеството в Европа е много различен в различните страни. В 6, 8 и 13 изменение става въпрос за участие на синдикатите в процеса на поглъщане Имаме достатъчен опит в Европа с, с случаи, в които е много положително още преди поглъщането да се привлекат към участие синдикатите. В 15-то изменение става въпрос за разходите за консултанти на представителствата на работниците и а, синдикатите. Смятам, че синдикатите не могат да си позволят такива скъпи разходи и смятам, че трябва да се предвиди предприятията да поемат тази част от разходите. Аз в момента съм в процес на разработване на компромисните предложения, ще ги предоставя до края на седмицата на докладчиците в Сянка и в понеделник ще се видим. Оптимистична сме, че ще намерим начин да намерим компромис по отношение на това становище. Благодаря. Um, minutes, Господин Ори, две минути имате. Е, е, Благодаря, госпожо председател. Тук вземам думата като докладчик в сянка, а не като координатор и в това си качество искам да споделя някои мисли с вас. Говорим за трансформирането на законодателство, което вече се утвърдило в обществото. Тук можем да постигнем успех само заедно. В момента се борим против кризата. Това, което се налага е да направим всичко възможно, да съживим економиката, да тласнем напред растежа, да има и сигурност, и гъвкавост едновременно подобни проблеми трябва да ни накарат да намираме златната среда, да помислим как можем да помогнем на предприятията, но и да запазим интересите на другата страна. Както тези на работодателите, така и правата и интересите на работниците. Сега конкретно за проектостановището, което разглеждаме в момента, смятам, че някои неща се повтарят. Не е съвсем балансиран текстът, все още има някои пасажи, които могат да се изразят по друг начин. Просто според мен текстът е прекалено много. Например, точка 9, в която се казва едва ли не, че нищо не може да се направи, докато не е получено съгласието на социалните е, партньори. Т.е. не може правно обвързащ преход да се осъществи, което е пълен абсурд. Естествено, че трябва да има участие на представителите на работниците, т.е. на социалните партньори трябва да има финансиране от страна на предприятията, но не смятам, че социалните партньори трябва да имат правото чак да блокират преговорите. Това не е продуктивно, не е, не е градивен подход. Ако даден синдикат твърди позицията си по определен въпрос, той може да попречи на поглъщането на предприятието и всъщност да фалира това предприятие, блокирайки поглъщането. Ето защо ми се ще текста на становището да е малко по-уравновесен. Същото се отнася и за точка 13. И там се отива твърде далеч и е, подходът не е реалистичен. трябва е, да имаме реален поглед върху средствата и правомощията, с които разполагат държавите членки. Ще се радвам, разбира се, да участвам в преформулирането на текста. Да, приветства изявлението на докладчика в началото и виждам, че тя има желание за компромис, защото има доста предизвикателства, тъй като има много сериозни различия в мненията и нашите различия до голяма степен съвпадат с това, което каза колегата, който се изказа преди мен. В ситуацията на криза поглъщанията на едни предприятия от други ще бъдат насочени към спасяване на фалиращи търговски дружества, докато в по-благоприятни обстоятелства ситуацията би била по-друга. Така че точно в конкретния момент трябва да направим това, което е необходимо. Затова комисията правилно реши да настоява това да се направи през следващите 5 години, но да продължи дейността такава, каквато е сега, за да може да се взимат реални решения в полза на бизнеса. Въпреки възраженията си, постарах се да бъда максимално конструктивен в моите изменения, но съм объркан от предложението, че работодателите трябва да поемат отговорност пред синдикатите и социалните партньори или съдилищата по трудовото право. Всъщност това е основна функция на синдикатите, а не на работодателите. Също така не съм доволен предложението, че поглъщанията трябва да подлежат на съгласие от страна на социалните партньори. И освен това, има един момент тук, в който се казва, че трябва дори при едно единствено възражение да се замразяват поглъщанията или подадена жалба. Това не е осъществимо на практика. И това може да доведе до това, че всички ще бъдат безработни, просто защото се блокира поглъщането. Внасям изменения в съответствие с казаното от мен. Мисля, че наистина ще можем да намерим общ език и съм вдъхновен от това, което чух от докладчика в уводното и слово. Благодаря. Благодаря ви. И сега давам думата отново на докладчика. Заповядайте. Благодаря на колегите за бележките. Аз също мисля, че в понеделник ще успеем да обсъдим компромисите. Само искам да обърна внимание, че и е, социалните партньори са заинтересовани едно предприятие да работи добре и да има успех, особено в процеса на поглъщания, защото и синдикатите нямат никакъв интерес да унищожават работни места. Напротив, те е, и освен това нямат интерес от по-малка печалба на предприятието. Погледнете какво става в Европа почти насякъде се оказва полезно привличането на социалните партньори е, в процеса на вземане на такива решения, даже най-разпространено в най-добре развиващите се страни в Европа. Добчен. Благодаря. Приемането ще се състои на 21 февруари в нашата комисия. Сега Следващата точка е 17. Образователна и професионална мобилност на жените в Европейския съюз. Докладчикът е господин Шого. Това е първа размяна на мнения по проекто становище по доклад по собствена инициатива в съответствие с точка 50 от правилника за дейността на парламента. Давам думата на докладчика. Dankeschön, ich werde Ungarisch reden. Благодаря, ще говоря на унгарски. A következő javaslatokat fogalmaztuk meg е, ebben a véleménytervezetben. Egy fok... Много ви благодаря. Искам да ви представя становището си наистина е важно в областта на различните области на социалната политика да се опазват правата на жените, да имат равни шансове и да се е, отбягва всякаква експлоатация или дискриминация. Държавите членки трябва да се засилят борбата си срещу а, търговията с а, хора, да се зачитат традициите на е, е, на обществото, особено когато става дума за малцинства. Опазването на правата им, разбира се, трябва да става в рамките на национални програми. На шесто място приоритет би трябвало да бъде да има хоризонтални основни цели, да се разменят добри практики на местно равнище. На седмо място държавите членки трябва да разработят национални, регионални и местни проекти за по-силно въвличане на жените в доброволчески проекти необходимо е да подкрепяме държавите членки да упростяват процедурите чрез които местните и регионални власти осъществяват програмите по линия на европейските фондове. По-нататък трябва да се зачитат специфичните потребности на жените, особено от групи, групи които са иммигрантски. Подчертава, че основен елемент е социалната интеграция на жените. А, ние препоръчваме да се осъществи европейска консултативна мрежа за по-добро интегриране на жените. На десето място необходимо е местните обичаи на страните по происход да бъдат зачетени. На 11-то място държавите членки трябва да признават на реципрочна основа образователния ценз. Thank you. I will give the сега давам думата на докладчиците в сянка. Госпожа Блинкевичовите, заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Първо, благодаря на докладчика за становището. Повечето споменатите аспекти ще бъдат подкрепени от мен. В сегашната ситуация това е едно много актуално становище. В Европейския съюз наблюдаваме нарастване на мобилността на жените и има редица проблеми, свързани с това. Ще се спра върху няколко аспекта. Заедно с докладчика и с докладчиците в сянка ще предложим необходимите решения. Трябва да се съсредоточим върху здравето на жените, бедността и социалното изключване, от които страдат жените, когато те живеят друга държава членка. Също така трябва да се средоточим върху проблемите, от които страдат по-възрастните жени, а също така и разликата в заплащането на труда на мъжете и жените, нещо, което продължава да бъде реалност. При това става дума за мъже и жени, заемащи еднакви длъжности. Трябва да засилим участието на жените в процеса на вземане на решения. Също така трябва да средоточим върху определени възрастови категории, защото проблемите на младите жени и на по-възрастните жени често са много различни. Те имат различни проблеми, но и различни благоприятни възможности, които могат да използват. Аз бих искала да подчертая аспекта, свързан с квалификацията, придобивана от жените на пазара на труда аспекта обучение през целия живот, аспекта професионално обучение. Трябва да гарантираме това, че даваме на жените възможност да намерят работа, която да им позволява да подпомагат финансово, да издържат семействата си. Също така трябва да разгледаме въпроса за баланса между професионалния и семейния живот – способността на жените да организират времето си. Това също е важен аспект, когато говорим за пълното интегриране в трудовия пазар. Има и други аспекти, но мисля, че ще мога да ги обсъдя, когато работим по това становище. Ще мога да ги обсъдя с докладчика и докладчиците в Благодаря. Давам сега думата отново на докладчика. Заповядайте.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 колегите жени, защото може би е, не трябва само един мъж да участва в изготвянето на този доклад, трябва и жени да участват. Да, благодаря ви. Искам да кажа, че това досие беше избрано за проверка на системата за електронно подписване, електронен подпис, извинете. 31 януари, 12 часа по обяд, е крайния срок за изменения, след това обсъждането на измененията, 20-21 февруари, разглеждането на компромисните изменения, 20 май, марта, гласуване в комисията на 21 марта и предвижда се, че в пленарна зала ще влезе през юни това становище. В случай можем да преминем към 18-та точка от днешния ред – защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни. Аз съм докладчик по това становище и днес ще обсъдим предложенията за изменение. Давам си думата първо искам да благодаря на докладчиците от отделните <laughs> политически Auf die Richtung einfach mal abzustimmen, in die wir gehen müssen. А, ние сме на прав път. Аз свеждам доклада си само до член 82. Постъпиха 128 предложения за изменение. Очертаха се някои основни теми, по които искам да ви кажа по няколко думи. Едната тема са така наречените а, черни списъци, които се водят, например, с работници, които са активисти в синдикати. Получихме някои предложения за изменения. Мисля, че наистина тук трябва да намерим компромис, за да влязат тези предложения. Втория, е, втората тема са доброволното, е за доброволното съгласие. Отначало ставаше дума за член 7 на предложението на комисията. Третия голям блок от предложения е свързан с служителя по защитата на данните, какви са мерките за защита за него, какви могат да бъдат, могат да бъдат те. И още така един въпрос, около който се въртят, въртят предложенията е а, какъв да е обемът данни, които са под защита. Дали да е обвързан с броя на работниците или служителите, или с обема технически на данни и така нататък. Още един голям блок във връзка с вътрешния обмен на данни в предприятието, както и във връзка с 124-та точка от преамбюла. Постъпиха предложения, които ме карат да мисля, че ще можем да предложим компромис. Много от предложенията са свързани с делегираните актове. Те са различни. На срещата с докладчиците в Сянка другата седмица ще има една, а и в Страсбург после ще има. Ще обсъдим тези неща. Постъпиха и предложения, свързани с най-различни други теми. Сега нямам време да ви ги представя, а и може би докладчиците в Сянка биха искали да представят основните моменти от своите предложения. За сега толкова от мен. И ще дам думата на колегата Вегнер от СИД. Благодаря, госпожо председател. Темата е изключително важна. Защитата на данните е тема, която засяга всички физически лица, които са в трудовоправни отношения. Темата е огромна, но аз ще се опитам да бъда кратка. Ще кажа само, че работата, която до сега свършихте в сътрудничество с докладчиците в Сянка, беше много конструктивна, беше истинска радост да работим с вас. Предложенията за изменения са много интересни. Струва си много от тях да бъдат възприяти. Накратко ще очертая само три теми. Първо, служителя по защита на данните. Това е ключовото лице, партньор на работниците, защото а, и за това за нас е много важно всеки работник да може да влиза в връзка с служителя по защитата на данните. Да бива да допускаме в едни предприятия да има такъв служител, в други не, тъй като защитата на данните е достатъчно важен въпрос. Ето защо служителя по защитата на данните не трябва да е приближен на а, управлението на фирмата. Той разбира се, че трябва да бъде независим от управленското ниво, да бъде защитен от уволнение и прочие и прочие. Другия важен въпрос са черните списъци. Напоследък все по-често се случва да се натъкваме на такива списъци а, дори се случва те да бъдат обменяни между фирмите. Много е важно нашата комисия да излъчи ясното послание, че непременно трябва да има санкции е, за такива черни списъци и че те трябва да бъдат заклеймени. Другото важно нещо е обслужването на едно гише. За какво става въпрос? сега няма да посочвам конкретна националност, но представете си румънка, австрийка или литовка работи за Google. На кого, към кого трябва да се обърне тя а, ако има проблем с защитата на данните към служителя по защита на данните в своята страна. Ето за това говоря, когато казвам едно гише. Когато дадена мултинационална група има представителство в съответната страна, човек трябва да може да се обърне в своята страна към служителя по защитата на данните. има толкова много примери, в които географското разстояние е голямо затруднение, защото всъщност географското разстояние отдалечава и правната възможност да обжалваш. Благодаря ви, госпожо председател. Разбира се, трябва да благодаря на тези, които внесоха изменения. Като принципен въпрос искам да посоча още в самото начало, че един подход в нашата комисия е, че защита на данни трябва да се регламентира от член 82 на съответния регламент. Разбира се, може да има много идеи които се отнасят до други раздели разпоредби от регламента, но аз смятам, че трябва да сме предпазливи и да се придържаме към правомощията на нашата комисия. На европейско ниво защита на данни в контекста на взаимоотношенията между работодатели и работници трябва да се разглежда с оглед на задаване на минимални задължителни стандарти и евентуално се предвидят някои изключения. В това отношение изменение 82 на Джин Ламбър предоставя добро описание на целите, които могат да бъдат постигнати чрез този доклад. Що се отнася до алинея 1 на член 82 на регламента, виждам, че има много идентични изменения по съдържание, особено 83, 84, 85. Става дума за това, че може да се постигне консенсус следовател, но те всички споделят една и съща грешка, говоряки за колективни трудови договори. Според мен това е грешка. Що се отнася до регламента и член 82, той визира изготвянето на черни списъци на работници. Като отчитаме това, че това е един много деликатен въпрос и че някои изменения към този доклад изискват правни санкции на европейско, национално и регионално ниво, аз мисля, че е необходимо по-задълбочено да се обсъди този аспект – тъй като в момента няма европейско законодателство, което да визира, визира черните списъци. Затова трябва да помислим как да формулираме предложенията за санкции и изисквания на национално ниво. Измененията 93, 24, 25 и 100 също са достатъчно сходни. Разбира се, приветствам идеята, че частните, личните данни, извинете, не трябва да се използват целите на дискриминацията. They... Правата на работници трябва да бъдат защитени по всяко едно време и субекта на данните трябва да бъде уведомяван за използването на данни. Но изменение 95 според мен е най-малкото спорно. Там се казва, че работодателят не трябва да събира лични данни, които се отнасят до сексуалния живот, религиозните или други вярвания на работница, както и работници и а, същото се отнася и за свидетелството за съдимост и предходните съдимости. Що се отнася до съдимостта, мисля си, че това е доста безсмислено, както вие знаете – Например, сътрудниците на депутатите трябва да предоставят свидетелство за съдимост преди да започнат работа в Европейския парламент. Изменение 96 предлага работодатели да нямат право да следят за качеството на работата на работниците. Опасявам се, че ако това се приеме, то ние ще създадем изключителни проблеми за нашата економика. По същия начин не съм съгласен с изменение 118, който казва, че не може да се отрича на националния законодател възможността да вежда други разпоредби, свързани с защитата на данни. Отново повтарям, този доклад следва да стреми да зададе минимални стандарти на европейско ниво, а не да стреми към фиксирано твърдо паневропейско законодателство. Освен това, смятам, въпреки възраженията си, че наистина имаме добра основа за по-нататъчно обсъждане и също така смятам, че ще стигна до добри компромиси. Благодаря ви. Барт, благодаря ви. Съгласна съм, че що се отнася до много от нас, то наистина стои въпроса за това как да намерим подходящите формулировки и това въжи за много от измененията. Както вече беше споменато, черните списъци са сериозен проблем и мисля, че едно от съображенията ни трябва да бъде къде да включим тези черни списъци в рамките на регламента и колко често. Трябва да гарантираме това, че сме много ясни по този въпрос. но това не означава, че трябва навсяка да споменаваме този въпрос. Просто трябва да зададем ясни принципи. Вие сте права за анализа на проблемите за размера на предприятията, които са длъжни да назначат лице отговорно защита на данните. И също трябва да помислим, разбира се, и за географията на юрисдикцията. Мисля, че ще намерим компромиси. Очевидно е, че има неща, които те първа предстои да обсъдим. Например, целта на събирането на данни. Трябва да се гарантира това, че се получава това, което е необходимо, за да се изпълнят някои от изискванията, заложени в закона. Например, това, което е свързано с плащанията по социалното осигуряване. Ние искаме да изключваме това, защото това е ключов елемент на това, защо на работодателя му е необходима определена информация, определени данни, например, свързана с условията за предоставяне на отпуск по майчество. Също, що се отнася до свидетелството за съдимост или историята на предходните съдимости. Също така, много е важно да се отчете дали това не се отнася до лица, извършили сексуални престъпления, лица, които са били осъдени за детска порнография. Трябва да гарантираме, че има определена последователност по този въпрос и трябва да постигнем определено съгласие. Трябва също така да е ясно защо се изисква тази информация. И това не трябва да бъде нещо, което да пречи на хора да бъдат назначени така че определено това са някои от по-спорните и по-важните въпроси. Също така трябва да се обмисли доколко широк спектър искаме да обхванем, защото има някои разпоредби, които са много ясни и те са абсолютно ясно насочени към проблемите на изетостта, но моята група внесе много изменения също така, разбира се, защото и докладчика от моята политическа група, но ние работихме в добро сътрудничество с него и се стремяхме да сведем до минимум вътрешните обсъждания. Но и искахме да бъдем много конкретни и да говорим само за сферата на заетостта. Gut, dann ähm, erst einmal herzlichen Dank. Добре, нека тогава да ви благодаря за тези коментари и бележки. Мисля, че точно това е най-важното. Трябва да видим как да обединим онези предложения, които са доста сходни и да ги превърнем в компромиси. Като естествено, че никой не се кани да а, осъществява някакво отделно европейско законодателство по въпросите за защитата на данните, но все пак някакви минимални стандарти трябва да се спазват. Те първа ще обсъждаме предложенията на 20 февруари и след това ще гласуваме на 21 февруари тук в комисията. Преминаваме към последната точка от дневния. 20 Ähm, der ist verschoben zum nächsten. А, една от точките, които трябваше да обсъдим днес е 21 и 25. Те са отложени за следващото заседание, защото господин Болан го няма днес, няма ги докладчиците в сянка. Тъй, че Другия път ще обсъждаме както и предложенията за изменения, така и компромисите. Благодаря ви всъщност и закривам заседанието.